Dear colleagues, I wonder if you could please take your seat. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Ще започваме. Please uh, be seated. Thank you. Моля заемете местата си. Благодаря. Скъпи колеги, Сърдечно ви приветствам с добре дошли. Най-вече сърдечно приветствам с добре дошли колегите ни от националните парламенти. Добре дошли и на моите колеги от Европейския парламент. Тази седмица ще работите по-дълго. Ще работите днес и утре, за което ви благодаря. Благодаря ви за участието в днешната конференция. Благодаря и на нашите гости. Тази конференция е важна последваща проява. Това е последваща проява за тези, които участваха в анкетната ни комисия по време на миналия мандат. Днешната проява е посветена на важна, актуална тема, тема по която много от вас работят по места в държавите членки. За мен е удоволствие да ви приветствам на днешната конференция на тема Демократичен контрол върху службите за сигурност в Европейския съюз. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, заедно с постоянна комисия П и постоянна комисия И на Белгийския парламент, с комисията по парламентарен контрол на Германския Бундестаг и Комисията за сигурност на Републиката на Италианския парламент организира днешната проява. Добре дошли на нашите гости от тези три парламента. Благодаря им за организирането на днешната проява. Удоволствие за мен да приветствам с добре дошли 38 членове на 17 национални парламента от Норвегия и държави от Европейския съюз, това число председателя на Белгийския парламент господин Зигфрид Браке, както и 14 председатели и 5 заместник-председатели на парламентарни комисии. Това са немалко високопоставени парламентарни служители. Приветствам с добре дошли и членове на експертни органи от редица държави, както и членовете на нашата комисия по граждански свободи и правосъдие. Тази тема е особено важна за нашите общества и съграждани. Службите за сигурност играят много важна роля при защитата на демократичните общества от заплахи за сигурността ни. Но в едно демократично общество тези служби трябва да са обект на строг контрол дори като се вземе предвид специфичното им естество и специалните процедури, които прилагат. Целта на днешната среща е тя да е последваща проява по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 година относно програмата за наблюдение на Съединените щати, специалните служби в редица държави членки и въздействието на тяхната работа върху основните права на гражданите и на трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Радвам се, че три национални парламента и техните специализирани органи приеха предложението да участват в организирането на днешната проява. Мисля, че това е една значима стъпка напред в посока към сътрудничество. Искам да благодаря на Белгийския парламент, на Германския Бундестаг и на Италианския парламент. Днешното Извинете, в миналото се провеждаха подобни прояви в Рим, Брюксел и Берлин. Надявам се, че през едните години ще доразвием това свое сътрудничество. Сега давам думата на госпожа Соловита Аболтина, председател на Комисията за защита на националната сигурност на Латвийския парламент. Днешната проява се състои по време на латвийското председателство, затова е много важно госпожа Болтина да каже няколко уводни думи. Госпожа Болтина, имате думата. Благодаря. Господин Мораес, уважаеми гости, скъпи колеги, госпожи и господа, за мен е чест и удоволствие да участвам в откриването на конференция, посветена на въпрос толкова важен за националната сигурност на всички държави членки. Както може би знаете, за Латвия това е първото председателство на съвета на Европейския съюз но още много преди да поемем председателството, разработихме своите приоритети за ефикасността на общата политика за отбрана, както и за киберсигурността в Европейския съюз, като взехме предвид и някои елементи, свързани с борбата срещу тероризма. Изтъкнахме, че ще работи много активно срещу финансирането на тероризма, радикализацията и явлението чуждестранни бойци. Днес сме изправени пред много различни заплахи, от спонсорираната от държави агресия до отделни терористични групировки. Всички тези актове са насочени срещу обществения ред и сигурността в Европейския съюз. Настъпиха промени в областта на сигурността през изминалите години. Обект на заплаха сме както от нашите източни, така и от нашите южни съседи. Русия незаконно анексира Крим, използва военна сила за да дестабилизира източна Украина, което поставя под заплаха сигурността на държавите от източна Европа. Същевременно е особено голям беженският поток от южните ни съседки. Това показва, че положението в Близкия изток и другаде продължава да се влушава международната организирана престъпност, нарастващите предизвикателства в киберпространството, отделните терористични актове на терористични групировки. Всичко това изисква от службите за сигурност да поддържат своите способности да работят ефикасно, за да противодействат на заплахите още преди да прераснат в конкретни актове. От опит мога да кажа, че въпреки, че последните терористични атаки се състояха доста далече от Латвия, във Франция, нашите граждани не се чувстват сигурни. Нашите служби за сигурност са единствените, които могат да помогнат за преодоляването на напрежението, най-вече по линията на международното сътрудничество. Независимо от това колко сме отдалечени едни от други в географски план, всички сме изправени пред едни и същи заплахи в световен мащаб и трябва да работим заедно, за да им противодействаме. Службите за сигурност трябва да са силни, но трябва да могат и да пазят в тайна информацията, с която разполагат. Тези служби са отговорни за сигурността на отделни държави и техните граждани. Никога не са били изправени пред по-големи предизвикателства. Осъвместяването на националната сигурност и демокрацията е възможно единствено чрез въвеждането на силни механизми, към които има доверие. Тези механизми обаче не могат винаги да бъдат изцяло прозрачни. Наскоро с колеги се шегувахме, че днес гражданите в Латвия и в цяла Европа са готови да предоставят своите лични данни на субекти от частния сектор, които им обещават намаления в супермаркетите и в други магазини, но не и на служби, които имат за задача да защитават тяхната сигурност. Ние трябва да си сътрудничим с обществеността, така че всички граждани да разберат какви са общите правила и че трябва да се следват. Обедена съм, че независимият надзор и контрол върху службите за сигурност допринася за тяхната работа, но тяхната работа трябва да бъде в тайна, тъй като е особено важна за сигурността на отделни държави и граждани. Европейският съюз ясно е заявил, че националната сигурност спада към прерогативите на отделните държави членки, но същевременно трябва да осъзнаем, че за да се справим с нарастващия брой заплахи, за да противодействаме на радикализацията и тероризма в световен мащаб, ще трябва да засилим сътрудничеството си с свои съюзници и партньори. Ще трябва също така да внесем положителен принос в обществения дебат за това какво е необходимо за службите за сигурност, за да могат да работят ефикасно в променяща се от технологическа гледна точка среда. Още от самото начало на процеса от създаването на Европейския съюз, сигурността на неговите граждани е била сред приоритетите му. Тя е била сред приоритетите му в продължение на десетилетия. Мирът, стабилността и просперитетът продължават да са рамката, която ще ни помогне да намерим по-добри решения, да се справим с настоящите и бъдещите предизвикателства. Сигурността и стабилността в Европа до голяма степен зависят от способността ни да си сътрудничим на всички нива. Винаги трябва да поставяме над всичко останало общото благо, за сметка на отделни цели или амбиции. Сигурна съм, че днес ще бъдем запознати с много отлични идеи за това как можем да разширим международното сътрудничество. Надявам се, че днешната проява ще бъде ползотворна. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Ms. Благодаря, госпожа Аболтина. Благодаря. Днес ще разгледаме темата малко по-задълбочено, а сега започваме с първата ни сесия, а именно резултатите и отразяването на службите и на тяхната дейност в този непрекъснато променещ свят. На сега ще водим заседанието с господин Сигвит Браки, който е председател на Белгийската камера на представителите и също отговаря за комисиите П и И. Искам да поканя всички участници, които желаят да участват в дебата, да го посочат възможно най-скоро в началото на всяка сесия или на всяко ателие, на всеки семинар. А, има специфични карти с различни цветове за всяка част от заседанията. Така че в началото а, на всяка сесия Имате различни карти. Първо синя за първата ателие и после зелена за второто. Така че това е. И сега за тази сесия имате розова карта. Това е процедурата. И ние с съпредседателя ще бъдем достатъчно дискретни. Може би темата е а, доста деликатна. Ще бъде добре да се представите съвсем накратко. Няма нужда от детайли. А, просто ще бъде полезно да имаме някаква представа кой сте. И след всяка презентация ще а, вземем изказвания на двама представители от националните а, представителства също и един депутат и след това а, експертите ще отговарят на вашите въпроси, доколкото е възможно. Моля ви, бъдете възможно най-кратки, за да могат всички, които имат желание да се изкажат, да го направят. И накрая ще е, ви кажа, че ви че ви каним на коктейл след, след обедната сесия, веднага след заседанието. И сега давам думата на съпредседателя на господин Браке да председателства. Заповядайте. Благодаря, господин Мораев. Уважаеми гости, дами и господа, колеги, за нас е чест да приветстваме тук в Брюксел, в сърцето на Европейския съюз, да организираме тази важна конференция. Важна, защото аз съм убеден, че темата, която ще дискутираме днес и утре, може само да бъде все по-важна за, в, за бъдеще. И то не само близко, ами и далечно бъдеще. Дами и господа, присъстващи тук, имаме резолюция от 12 март 2014, в която Европейският парламент казва, че демократичния контрол на службите за сигурност е много важен. Ясно е, че националните механизми за такъв контрол, както и органи, не са, не са адаптирани или не са достатъчно адаптирани за развитието на тази област през изминалите десетилетия. Второ, този контрол се упражнява на национално ниво, въпреки че непрекъснато се увеличава обмена на информация между спецслужбите в целия Европейски съюз, както и между държавите от Европейския съюз и трети държави. И накрая се отразява се вижда, че има една голяма пропаст между това, което става национално ниво и в международен план, което означава, че има недостатъчен демократичен контрол. картината е не розова. И различните органи за национален контрол и аз мога да кажа, че в Белгия а, ние а, бяхме доста шокирани от а, разкритията на Сноуден за службите в Белгия. И е съответно трябва да а, призовем службите с демократичен контрол да вземат предвид а, развитието в изминалите няколко десетилетия. Има изказвания на двама експерти от близкото минало, които говорят как трябва да са организирани службите. Трябва да имаме свобода на избора на а, разследване. Тези служби трябва да имат, за демократичен контрол, трябва да имат достъп до цялата класифицирана информация и да могат да запазят тайната. Трябва да имат също достатъчно персонал, както и финансови ресурси, за да осъществяват своята роля и аз напълно подкрепям тези изказвания. И е, аз считам, че като се имат предвид скорошните развития на ситуацията, тези е, препоръки не, не се прилагат към това, което се прави на практика. И в своите препоръки Европейският парламент е, казва, че комисията призовава за повече демократичен контрол, особено що се отнася до трансграничното измерение. И също се призовава държавите членки да развият сътрудничество между органите за демократичен контрол. Мисля, че много се е говорило по тази тема и, за, и в миналото но с изключение на някои ам, двустранни отношения, всичко е останало на теория. И се надявам, че тази конференция тук може да помогне. За това трябва да аплодираме. Сега е момента за всички а, международни организации, както и национални органи, да вземат а, в ръце своето бъдеще. Желая успешна дискусия. Благодаря. Uh, Дами и господа, и сега за мен е удоволствие да дам думата на господин Илка Сами, който е, е директор на Инсент, Центъра е, за анализ при специалните служби. Той е, трябва да напусне в 10 часа и затова му давам веднага думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря за дадената ми възможност да бъда тук тази сутрин. Мисля, че е много важно да, можем, да мога да представя инцидент и да представя какво правим. Защото имам чувство, че тук в Брюксел като че ли има едно неразбиране на нашата дейност. Ще се опитам да разделя кратката презентация на няколко части, на три. Първо ще представя нашите дейности, как, кои сме ние, как сме организирани и какво правим. Второ, ще се опитам да кажа няколко думи е, за разликата между нашата дейност и дейностите на националните служби за сигурност и за разузнаване. И Нека да кажа, че аз съм бившият е, директор на финландските служби за е, сигурност, т.е. виждал съм и другата страна на нещата, така че е, познавам дейността на националните служби за сигурност. И накрая искам да кажа няколко думи относно сътрудничеството с Европейския парламент. Как е организирано това сътрудничество, какво е правното основание за нашата дейност и също някои от резултатите постигнати при нас и дейностите, с които участваме. Ще се опитам да бъда кратък, защото за съжаление трябва да напусна в 10 часа и за... ще се постарая да бъда наистина кратък, за да ви оставя време за въпроси и отговори не смятам, че това ще бъде много сложно. И така, относно дейностите на нашата организация, няколко основни неща. Първо, ние сме част от външната служба на Европейския съюз. Ние сме направлявани от тях. Имаме около 80 души персонал от почти всички държави членки. Има все още няколко служби за сигурност или разузнаване, които не са изпратили национални експерти, но бих казал, че повечето от службите вече присъстват. Има представители както на външното измерение, е, така и е, на вътрешното измерение на службите за сигурност. Нещо, което винаги искам да кажа още в самото начало. Ние не сме агенция с оперативна способност. Ние не събираме разузнавателни данни, ние нямаме право да ги използваме, не събираме и лични данни. Това са ключовите елементи, когато сравнявате нашата дейност с а, а, националните агенции за сигурност. Това е нещо ключово като елемент от гледна точка демократичния контрол на нашата дейност. Миналата година а, направихме оценка на, на някои национални и регионални а, данни, на около 500, 500 такива оценки направихме. И а, това са оценки в, в средносрочен, в дългосрочен план за събития, региони, страни, а, където евентуално може да има някакъв проблем, свързан с сигурността, който може да засегне целият Европейски съюз. И единствената тема, която разгледахме а, на ниво Европейски съюз, беше а, свързана с борбата с тероризма, както и с киберпрестъпността. Раз, имаме две, от, два отдела и Във всеки един от тях има около 45 експерта. Това е, което трябва да имаме по правило. Някои от тези хора са експерти на национално ниво, някои са щатни служители, други са а, временно назначени служители, които идват от националните служби. Всяк, всеки тези отдели а, са разделени на 7 секции. Три регионални, 4 тематични. Основните ни представители, разбира се, са директна връзка с външната служба, госпожа Могерини, разбира се, но също така докладваме и на други а, на други организации, председателя на Европейската комисия, както и на съвета, както и на други висши служители в Европейската комисия и във външната служба. Ние също така давам, правим брифинги за съвета. 200 такива брифинга сме дали миналата година по различни теми. И както вече казах, имаме и писмени такива брифинги, 500 на брой миналата година. Когато погледнете е, източниците, както вече казах, ние не можем да събираме данни. Ние се базираме на това, което ни се дава като информация от националните служби. В това отношение ние държим монопола. Ние получаваме хиляди такива информации миналата година, примерно. И аз съм на този пост от 4 години, мога да кажа, че количеството на дадената информация, както и качеството, значително се е увеличило. И ние, за да можем да дадем допълнителна информация, да дадем такива оценки. Разчитаме изцяло на националните служби. Мисля, че това е ключова информация и също важен елемент. И се надявам, че външната служба, както и другите, които ползват нашите услуги, мислят по същия начин. Разполагаме и с обществена информация. Ние имаме а, такова, такъв отдел, който се занимава с външното измерение и ние нямаме право да стартираме каквито и да било а, неформални мерки, операции, свързани с информацията. Трето, трето, трети важен източник за нашите оценки са докладите от европейските делегации. Както знаете, има 140 такива делегации по целия свят и докладите на тези делегации са а, много важни за нашата работа. И нашата собствена способност, ако мога така да се изразя, е достъпът до центъра в, до центъра в Испания, който разполага с информациите на всички агенции. И това е много важно за дейността ни, защото там разполагаме и с информация за случващите се по границите. Имаме също много тясно сътрудничество с европейските военни е, служби и също това, което произвеждаме, ако мога така да го кажа, е съвместно с другите специализирани звена. И това е желанието на нашите ключови клиенти, ако мога така да се изразя. Тоест да получават информация от едно гише, т.е. от едно място да получават такава комбинирана информация. Вече споменах накратко нашата втора основна специфика, а именно, че ние нямаме събиране на лични данни, нямаме а, специфични качества, свързани с събирането информация, разчитаме на националните агенции. И просто обобщаваме ситуацията в Европейския съюз и извън. И е съвсем честно казано, за да осъществяваме дейността си, ние нямаме нужда от подобни права ние нямаме нужда да събираме данни за отделни лица. Както вече казах, ние правим стратегически анализи и не вярвам, че данните за отделно лице могат да изиграят някаква ключова роля при такъв стратегически анализ. Нека да се спра накратко на казаното за нашата дейност. Вече беше споменато, че има доклад свързан с програмата за следене и за наблюдение от страна на Съединените щати. Председателят Мораев го каза. И а, тук нека да се спра на ролята на Инсен и как дейностите ни трябва да бъдат следени. А, докладът призовава редовният отчет за нашия център, който е част от външната служба, да бъде представен на отговорните органи в парламента, включително и на органите, които отговарят за човешките права и за спазването на правилата. И докладът продължава. Призовава се комисията както и върховния представител да, ам, представ... да, да следят действията на Инсент във всички области за събиране на данните и които могат да имат влияние върху външната стратегия за сигурност на Европейския съюз. В този случай това означава, че ако нашите действия преминат към по-оперативно естество, трябва да се създаде специален механизъм за следенето им, за контрола им. Но не такъв е случай на този етап и не смятам, че в близко бъдеще нещо ще се промени. Комисията също отговори на този доклад въпросът не се поставя относно правното ни основание за съществуване. Ние сме част от външната служба и в това отношение правното основание за инсен вече съществува чрез решението на съвета, с което се установява съществуването на външната служба. И а, ние спазваме правилата за работа на външната служба. И накрая ще кажа още нещо, което възниква редовно, когато говорим за нашите дейности, а именно въпроса в позиция ли сме да контролираме данните давани, информацията давана от държавите членки. Първо, всичката тази информация се дава на доброволни начала от службите на държавите членки. Т.е. няма механизъм, с който ние можем да задължим държавите да ни я дават. Ние бихме могли да поискаме, но само, само ако искат ще ни я дадат. Нямаме достъп до механизмите, по които се събира тази информация. И нещо друго важно. Европейският съд споменава своето становище от 2013, че принципа на взаимно доверие между държавите членки е от ключово значение по европейските закони тук. И това е свързано с факта, че държавите членки може да не проверяват дали друга държава е спазвала човешките права, които а, са залегнали в принципите на Европейския съюз, когато тази държава и подава информация. Така както се изисква от международните задължителни конвенции и споразумения. Това е нещо, което също е важно при нашата работа. И последни забележки. Няма механизъм в това отношение, но имаме механизъм за искане. Един, едно, един писмен вариант – и съответно получаваме отговори от държавите членки и съответната информация. Днес получаваме също и много информация без да сме подали молба за такава информация или заявка за такава информация. Това показва желанието на държавите членки да участват в процеса. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ако говорим за Финландия, то трябва да ви кажа, че госпожа Салмиите, за съжаление, господин Салми, извинете, трябва да си тръгне в 10 часа. Затова, ако има въпроси, нека ги зададем веднага. Моля ви да вдигнете картите си, ако имате въпроси към господин Салми. Заповядайте господин Вос. Eh, Здравейте, всъщност аз съм Игнасио Санчес от Испанския парламент. Исках да попитам господин Салми следното. Вие три пъти повторихте, затова мисля, че сигурно за вас е важно. Три пъти повторихте, че принципно би трябвало да има абсолютно доброволно споделяне на данни между националните агенции. Интересуваме дали е необходимо данните да се копират дали има съответния капацитет и смятате ли, че разузнавателните служби и службите за сигурност в Европейския съюз могат да поискат една база данни, която да се поддържа? Какво мислите вие? Достатъчно ли е това? please give us your name. Бихте ли ни казали името? Sorry. Игнасио Санчес. Игнасио Санчес от Испанския парламент. Uh, um, national... Уважаеми колеги, е, ако сте от националните парламенти, е достатъчно да дадете картата си на разпоредителите. Те са тук. Просто ако искате да се изкажете, дайте картата си с името си. Има още един кандидат, господин Фос. Ähm, Благодаря. От изложението ви оставам с впечатлението, че не организирате самостоятелно операции, т.е. няма нужда от контрол върху вашето ведомство. Искам да знам на кого предоставяте информацията, която събирате? Само на високопотенциални структури или я връщате обратно и на националните служби? Работите само за европейски органи или, или и в допълнение към операции, които се организират от европейски органи? Сътрудничите ли си с службите за сигурност на трети страни или с международни организации, като например Интерпол? Не би ли било добре в дългосрочен план да можете самостоятелно да провеждате операции или пък предпочитате да се координирате с националните служби? Uh, um, Госпожа Инфелд също така има въпрос. Благодаря ви, господин председател. Предполагам, че сега задаваме само въпросите на господин Илка Сами. Нека кажа, че не веднъж сме водили този разговор в парламента. За мен така и не е много ясно какво точно прави Центъра за анализ на информация. Вие казахте какво не правихте, но не казахте какво правите. Честно казано, имам чувството, че това е някаква почтенска котия, но не е модела, при който разузнавателните служби предоставят информация и други след това я поемат. Може би Европейският съюз тук наистина има проблем, защото виждаме, че има шпиониране между държавите членки и освен това се сътрудничи твърде тясно с ЦРУ и техните незаконни операции. Ще ви напомня доклада на Американския сенат за операциите на ЦРУ и използването на изтезанията. Вие обикновено казвате, няма как да знаем как е получена информацията, но след това се заявява, че надзорът не е необходим, защото вашата работа е административна. Струва ми се, че е крайно време да се организира необходимия надзор. Освен това, призоваваме за много по-голяма прозрачност да се знае какво прави този център за анализа на информацията. И испанския колега го каза до някъде. Вие казвате, че не събирате лични данни, аз ви вярвам, но това не значи, че не ги обработвате. Много внимателно всъщност подбирате думите си. Аз бих искала този център да се разгърне като истинска европейска институция, но с адекватната за това законодателна рамка и контрол. Благодаря, госпожо Инфелд, госпожа Лорестин. Благодаря ви. Може би ще продължа до някъде идеите на Софи. Какъв е точно вашият принос, искам да попитам. Вие събирате данни, но не правите анализ по държави членки, а относно целия Европейски съюз. Какво означава вътрешна сигурност на Европейския съюз обаче? Какво е измерението? Какви са заплахите? И по-конкретно, каква част е свързана с киберсигурността? Ясно е, че киберсигурността е обвързана с информационната сигурност, но вие извършвате ли анализ на заплахите за Европейския съюз в тази нова среда? Благодаря ви и накрая господин Стучи от Италианския парламент. Благодаря ви. Господин Салми, Бих искал да чуя вашето мнение за възможността да се създаде една европейска разузнавателна служба, която, например, да се бори с тероризма и киберпрестъпността. Виждаме, че в момента доста от държавите членки всъщност се конкурират помежду си. Къде виждате тук ролята на Центъра за анализ на информация – може би тя трябва да се промени в съответствие. Благодаря. Господин Салми има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на всички тези въпроси. На господин Санчес не знам дали правилно разбрах въпроса, но ще кажа нещо за личните данни. Ще отговоря и на госпожа Интвелд. Ние нито събираме, нито обработваме лични данни. Нека бъде абсолютно ясен. След това попитахте какво всъщност правим, след като не извършваме такива дейности. Изготвили сме 500 доклада, много от тях са представени на специалната комисия в Европейския парламент, както и на върховния представител – тя се среща с специалната комисия, обсъжда нашите дейности. Събирането на лични данни беше също един от въпросите. Знам, че Frontex и Европол работят при други законодателни изисквания. Много е важно те да имат все пак някакъв достъп до лични данни на европейско ниво. За нас това не е на дневен ред. Въпросът на господин Вос. Нека кажа, че ние предоставяме всички свои доклади на държавите членки. Използват се два канала – разузнавателните служби и Министерствата на външните работи. Изготвяме и някои лично насочени документи. Но каналите са добре определени. В никакъв случай Информацията не се подава само в едната посока, държавите членки получават достъп. След това всички европейски институции имат собствени дирекции за сигурност. Ние не отговаряме за това. Те си следят за сигурността на служителите. Понякога се обръщаме към тях с предупреждения, когато има съответни заплахи, например свързани с киберсигурността. Когато говорим за заплахи, се опитваме да определим най-основното, откъде произлиза и по какъв начин съответната група се опитва да проникне в институциите. А за сътрудничеството с трети страни ще кажа, че то е изключително ограничено. Нашите оценки зависят от анализите на националните служби. Ние не можем да ги споделяме с неевропейски страни без, разбира се, изричното съгласие на държавите членки. Нещо, което е много сложно. Знам, че държавите членки в тези случаи предпочитат да общуват пряко с третите страни, но ние не можем да споделяме никаква информация или да изпращаме писмени документи. Същото въжи и за другите международни организации, като тази отвъд Атлантика. Що се отнася до бъдещето, дали имаме нужда от европейски разузнавателни служби, нека кажа, че въпросът е политически и правен по естество. На мен самият ми се струва обаче, че тук опираме до правомощие на държавата членка. И ако се реши да се работи в тази насока, то решението трябва да е на държавите членки на съвета и съответно ще е необходима, може би, промяна на договорите. Едва ли ще стане много скоро. Отново се постави въпроса за нашите дейности. Отдавна се води разговора за тях – аз съм готов, разбира се, да ги обсъдя с председателя на тази комисия. Бих поканил членовете на комисията да ни посетят и да видят как конкретно извършваме дейността си. Можем да поговорим за направеното през последните години, така че да има по-голяма яснота. Господин председател, надявам се да съм отговорил на повечето въпроси. Е, вие се справихте отлично с даденото ви време, точно 10 часа е господин Салми. Благодаря ви, а сега имам удоволствието да представя господин Дейвид Бигфорд, бивш юридически директор на службите за сигурност и разузнавателни служби МИ-5 и МИ-6. Заповядайте. Благодаря, благодаря много за поканата. Трябва да кажа, че за мен е наистина чест да присъствам тук. Европейския съд по правата на човека е определил своите високи стандарти е, за информацията, която се събира от разузнавателните служби, преди да се предприеме действие. Като разузнавателните служби приемат тези критерии, Същевременно анализът означава да се използват най-различни парченца информация. Обикновено тази информация идва от електронно наблюдение, доклади от източници, понякога се събира трудно и опасно. Колкото повече информация може да се получи от агенциите, толкова по-високи са критериите за нейния анализ. Електронното наблюдение е много важен елемент, но имайте предвид, че аз ще говоря за обхвата на електронното наблюдение, не толкова за разрешението за него или контрола над него. Има доста организации и групи за граждански права, които призовават да се ограничи сериозно електронното наблюдение. Забравя се ценността на информацията за агенциите. Тя им позволява да извършват дългосрочни разследвания и да се намалява всъщност опасността да се посегне на правата на невинните затова аз не съм сигурен, че трябва да се намали обхвата на електронното наблюдение. Всъщност задължението на разузнавателните агенции е да има висок стандарт при анализа. Въпросът е доколко е полезен този анализ. Разбира се, че е полезен. В Обединеното кралство тази година всеки ден арестуваме по един заподозрян терорист. Миналата година са арестувани 327 човека, 600 са напуснали Обединеното кралство за Сирия. 300 от тях всъщност не са били познати на властите, които се борят с тероризма. По хиляда страници екстремистски материали в интернет се свалят всяка седмица. Знаем, че ние трябва да се борим с набирането на последователи за терористите сред разочарованите, престъпниците, уязвимите. По този начин защитаваме гражданските свободи. Това се отнася не само до тероризма, да вземем организираната престъпност, трафика на хора, търговията с робство, детската проституция – когато бях правен директор на британските разузнавателни служби, аз работих много активно с службите за граждански групите, всъщност за граждански свободи и съм се обръщал към тях с въпроси, за да разбера какво точно е необходимо да се направи. Аз напълно Подкрепям идеята да има съдебен орган, който да следи и за електронното наблюдение. Необходимо е да има силен независим надзор. Същевременно трябва да имаме този баланс между държавата и отделните хора. Това е залегнало и в Европейската конвенция по правата на човека. Ще ви напомня за делото Леандър срещу Швеция. Тук беше обърнато внимание на пропорционалността в работата на агенциите – от една страна, ние защитаваме националната сигурност, но трябва да се имат предвид и интересите на лицето. Точно този баланс е важен при делото Леандър. Агенциите трябва да могат да си вършат работата без да се стига до злоупотреба. Има и един друг много важен случай. Това е делото Клас срещу Германия от 1978 година. В този случай обаче съдът реши, че съдебното решение за скрито наблюдение всъщност е било достатъчно добре балансирано. Решението е много важно. Обяснява се, че съгласно върховенството на закона трябва да има ефективен контрол, който се упражнява обикновено от съдебната власт, по начин, който е независим, безпристрастен и съответно с точната процедура за това. Проблемът е, че след делата Леандър и Клас не виждаме да се развила в достатъчно степен тази електронна комуникация. Има много тъмни места в интернет. Терористите, международните престъпници използват тези слабости в системата и е, по този начин затрудняват и разследванията на агенциите. Ние се опитваме да се преборим с такива тенденции. Проследяваме електронната комуникация – още от дните на телефонното подслушване се е развивала тази електронна комуникация. Сега имаме, разбира се, електронна поща, интернет страници и социални медии. Всичко е много по-сложно. Вече не става дума за един телефонен номер. За това и вече говорим за комуникационни данни плюс – виждаме, че един отделен човек може да изпрати 100 електронни имейла, да използва 50 интернет страници, да изпрати по 20 послания на ден. Всичко това са метаданните. Като говорим за наблюдение, трябва да се има предвид и веригата на контакти на дадено лице, което е заподозряно но тук пак опираме до огромни бази данни. Именно за това е необходимо електронно наблюдение. Кой обаче трябва да има позволение да го извършва? Принципно, когато се обхващат повече данни, тогава би трябвало да имаме тъй наречения приятел на съда съгласно Венецианската комисия. От друга страна е необходимо да се има предвид, че такива данни са необходими. В някои случаи е достатъч, достатъчен парламентарния контрол, например в Германия разрешението се издава от специален съд. В Съединените щати то се издава от съдиите към съда по чуждестранната разузнавателна дейност. Всички тези процедури сами по себе си са добри, но като цяло ние знаем, че по света разузнавателните агенции се борят с тероризма и организираната престъпност, а те прекрачват границите на отделните държави. Всъщност, може би трябва да се върнем към делата Леандър и клас, да си спомним, че трябва да говорим за баланса. Баланса между нуждите на държавата и на отделното лице. Но Имайте предвид, че колкото по-сложни са процедурите за разрешаване на наблюдението, толкова повече време преминава и е много трудно да се работи, защото времето е най-важният фактор. Същевременно работата на националните и международни организации за контрол, както го предлагат различните агенции по правата на човека, това не отговаря точно на делото Леандър, защото по делото Леандър се изисква при новата информационна епоха агенциите да продължат да си вършат работата, но да се отчитат по-ясно изискванията по националното законодателство. По този начин, разбира се, се ограничават злоупотребите. При клас е делото клас е ясно, че трябва да има предварително разрешение, което да се издава от съдебен орган. В последно време беше важен доклада на британските служби за надзор над разузнаването. В този случай се обърна внимание на ролята на изпълнителната власт, доколко те могат да обръщат внимание на работата на съдиите. Беше решено, че съдиите не бива да се държат отговорни за техните решения. В този случай не може да има формално обжалване. Същевременно парламентът и други независими органи би трябвало да могат да извършват надзор. На едно друго ниво Комисията за надзор над британското разузнаване подкрепя използването на електронно наблюдение от страна на изпълнителния орган. Защото трябва да имаме предвид работата на правоприлагащите органи, митниците и други агенции, които в момента се използват, възползват от скритото наблюдение без да има съдебно решение за това. Всички тези агенции обаче също отговарят за безопасността. Следователно, те са подложени на същия натиск. Виждаме обаче, че изпълнителната власт понякога се намесва все повече и повече, като скритото наблюдение е само част от борбата с заподозрените терористи и организирани престъпници. Има и друг вид информация, която се събира, част от нея е много деликатна и възниква въпроса на кого може да бъде съобщена. Много е важна пропорционалността. Тя трябва да се има предвид и от изпълнителната власт, когато издава съответното разрешение. не бива да се стига до резултати, които са ненадежни и нежелателни. Същевременно е необходимо наистина да имаме този баланс на правата, както беше решено и по делото клас. Правомощията при тайното наблюдение на граждани са възможни само тогава, когато те наистина са необходими за защита на демократичните институции. Това гласи решението по делото. Същевременно ще ви напомня какво каза господин Бърдън, британския комисар за надзор над електронното наблюдение – той каза, че никога не е възможно да бъдем абсолютно сигурни, че всичко, което се предоставя, отговаря на решеното от съда. Същевременно, ако решим, че трябва да тръгнем по пътя единствено на съдебното разрешение, как точно трябва да се работи? Ясно е, че при големите обеми данни, които се събират и бързото развитие на електронната кореспонденция, е необходимо технически да имаме някакво формализиране. Това в Штатите, САЩ и Швеция се прави като официално съдебно разрешение, но може би съществува един по-бърз метод – това наистина би подпомогнало операциите на разузнавателните агенции. Добре е съдиите да могат да издадат разрешението почти автоматично като разбира се се позовават на съвета на независимите експерти. Така те могат да вземат решението си в светлината на най-новите технологии и техники. Разбира се, по този начин изпълнителната власт няма да има повече участие, това ще удовлетвори исканията на обществеността и организациите по правата на човека, ще отговори и на делата Ляндър и Клас. На пръв поглед, като че ли това решение е наистина добро. В този случай би трябвало наистина да има правна сигурност. Но тя е възможна тогава, когато съдиите ежедневно участват в работата на разузнавателните служби, когато получават редовно информация и имат достатъчно опит с този вид доказателства. Когато съдиите са специализирани в баланса на права между държавата и физическото лице. За това е необходимо да се развие една далеч по-добра система. Може би е необходим външен разрешителен орган. Разбира се, правата на всички са защитени по-добре от един съдия, който си върши работата, отколкото от външен орган. Последният път, когато бях тук, аз похвалих френската система като възможно най-добрия пример за това, което предлагам, но междувременно френското правителство прие нов закон, с който урони постигнатото и всъщност дава на изпълнителната власт възможността да разрешава електронно наблюдение. По този начин френската система става като английската но ще ви напомня какво каза съдията Марк Тревиди. Каза, че всъщност при новия френски закон не виждаме къде е съдебния преглед. Трябва да ви кажа, че това не е добро решение. Аз съм твърдо на мнението, че всъщност най-простичкия, най ефективният най добрият път напред за електронното и другите видове наблюдение – е на разузнавателните агенции да се позволи да работят съгласно решенията на съдебен орган, като получават независима техническа експертна оценка и парламентът извършва надзор. Uh, Господин Бикфорд, благодаря ви за изключително интересното и обстойно изложение. Сега ще има възможност за въпроси. Господин Войт, член на Национален парламент. Yeah. Извинете на Европейския парламент. Ja, danke, Herr Благодаря, господин председател. Господин Бигфорд, направихте много интересни изказвания по деликатни въпроси и най-вече по въпроса за информация от чувствително естество, която не може да стане публично достояние. Може би сте имали предвид и Германия. В Германия службите се ползват с права за наблюдение върху германски дружества и германски граждани. Но вашите служби нямат такива права. И как точно се упражнява в такъв случай контрола върху дейността на вашите служби? Моделът подобен на този в Съединените щати ли е или просто се смята, че информацията е от прекалено чувствително естество, че процедурите са от прекалено чувствително естество и просто не се упражнява контрол и не се водят публични разисквания? Госпожа Инфелд, няколко въпроса към господин председателя. Но нека преди това направя една обща бележка. Малко съм притеснена от това, което обсъждаме тук в момента. Би трябвало да говорим за контрола върху разузнавателните служби, но до сега се говореше само за това, защо контролът не е необходим и дори понякога е опасен. Като че ли разузнавателните служби са като банкерите по никакъв начин не желаят да се получат от ексцесиите от изминалите години, от грешките от изминалите години. Разъзнавателните служби могат спокойно да бъдат сравнени с каубой. Бях потресена и от това, което каза госпожа Болтина в уводното си изложение. Имам чувството, че изобщо не разбирате в какво се състоят гражданските свободи, демократичният контрол, контролът и насрещният контрол. Разузнавателните служби работят в името на гражданите, а не гражданите в името на разузнавателните служби. И ако не упражняваме контрол върху тези служби, просто ще се превърнем в диктатура. Какво е настоящото положение? във връзка с съдебната проверка по хакерското проникване в системите на Белгаком? какво става и с разследването във връзка с поставянето на микрофони в сградата на съвета в Брюксел. Това бе инцидент от преди 10 години и все още не знаем какво всъщност се е случило тогава. Холандско дружество проучва хакерското проникване в системата на Belga.com. Вярно ли е, че това дружество е било принудено да се оттегли, тъй като е направило някои доста нелицеприятни открития? намесена ли американската страна, <clears throat> поради което разследването просто е било погребано. Защо твърдите, че не е необходим контрол върху разузнавателните служби или пък, че настоящата система за контрол е достатъчна? Защо твърдите това? като знаем какво се случи в миналото, като знаем какво правеше ЦРУ за предаването на заподозрени в тероризъм, <clears throat> какво правеше ЦРУ в тайните си затвори, като знаем за програмата Призма и много други. А какво ще кажем и за сътрудничеството между Службата за национална сигурност на САЩ и Службата за външно разузнаване на Федерална република Германия. Мога да ви дам и още много други подобни примери за това как разузнавателните служби надхвърлят правомощията си. Защо в такъв случай твърдите, че демократичният контрол пречи на дейността на разузнавателните служби? Мисля, че е крайно време да въведем ефективен демократичен контрол. Господин Фокс с право заяви, че проблемът не са националните системи за демократичен контрол върху разузнавателните служби, върху националните разузнавателни служби. Проблем има с международното сътрудничество между разузнавателните служби, което не е обект на никакъв контрол. Наистина много съм притеснена, защото от вас се очаква да защитавате нашата сигурност и демокрацията. Благодаря, госпожо Интвел. Ще ви отговоря след няколко минути, но нека първо дадем възможност на колегите да се изкажат. Въпрос от господин Ханс Кристиан Штребеле от Германия. Добър ден, казвам се Штребеле, член съм на германския Бундестаг. Там членувам в Комисията за парламентарен контрол върху разузнавателните служби. Член съм и на анкетната комисия във връзка с аферата с службата за национална сигурност на САЩ. Господин Брак и господин Бигфорд се обявиха за парламентарен контрол върху разузнавателните служби. Господин Браке още в началото каза, че на парламентарните органи трябва да се предава и поверителна информация в рамките на демократичния контрол върху разузнавателните служби. Но как се прилага този принцип на практика? Ако германското правителство следва да предаде поверителна информация на нашия <clears throat> контролен орган или на нашата анкетна комисия в парламента, то тогава британското правителство заплашва с преустановяване на сътрудничеството между разузнавателните служби на двете страни. Така се прилага принципът на практика. Няма нищо общо с теорията. Не разбирам защо Европейският парламент и националните парламенти не обсъждат по-подробно въпроса за това, че в Германия в момента има основателни подозрения, че Службата за национална сигурност на САЩ в рамките на своя шпионаж в Европа с помощта на Германската служба за външно разузнаване е извършвала наблюдение върху институции на Европейския съюз, върху френски политици и върху европейски дружества. На това не се обръща никакво внимание и именно това показва колко е важно европейските държави да си сътрудничат в рамките на контрола върху разузнавателните служби. Трябва да намерим възможности за конкретно сътрудничество между контролните органи на европейските парламенти. В противен случай широко мащабни шпиона... акции за шпионаж, като тази на Службата за национална сигурност на САЩ, ще продължат да са факт. Благодаря. Господин Мораес, исках да задам въпрос на господин Бикфърд за парламентарния контрол. Но нека взема отношение показаното от колегата току-що и показаното от госпожа Интфелд. Европейският парламент не разполага с преки компетенции за надзор. Целта ни в миналото бе да проучим парламентарния контрол върху разузнавателните служби в отделните държави. Госпожа Интвелт даде пример с Белгия. Можем да се възползваме от политическото си влияние, за да обърнем внимание на някои държави членки, че не са в крак с времето, да ги призовем да въведат по-ефикасна система. Но в никакъв случай не разполагаме с законови правомощия за намеса. Благодаря на господин Бикфорд за много подробното му изложение. Какво е моето тълкуване на онова, което смятах, че ще кажете. Смятах, че по-подробно ще се спрете върху парламентарния контрол, но всъщност описахте настоящото положение. В момента във Франция предстои да се приеме закон, подобен на този в Обединеното кралство. В Обединеното кралство масово се събира информация, като се използват изключително напреднали методи. Същевременно парламентарният надзор е на ниво от преди години. Органите за парламентарен контрол просто не са в състояние да се справят с огромната задача, която им е възложена, дори и да им се иска да го направят. Притеснен съм, че във Франция предстои да се възприеме системата, която действа при нас в Обединеното кралство. Какво е вашето мнение, господин Бигфорд? Не, не смятате ли, че моделът, който и вие предлагате, а именно разрешението да се дава от съди, не е приложим на практика, тъй като съдите не разполагат с необходимите технически познания. В Обединеното кралство, съгласно нашата система, министърът на вътрешните работи може да одобри едновременно много акции, за които съдите не могат толкова бързо да си създадат представа. Напълно осъзнаваме, че има демократичен дефицит, но има и технически дефицит. Това е реалността в националните парламенти, на които се пада много тежка задача. Не знам кой модел точно ще сработи. Не съм сигурен, че моделът, при който разрешението за операции се дава от съди, ще сработи. Системата в Обединеното кралство е изправена пред много проблеми. Наистина съм загрижен от това, че предстои тя да се въведе и във Франция. Господин Браке, сега ще дам думата на представителя на Румънския парламент, госпожа Калименте. Заповядайте. Е. Госпожа Кали... господин Калименте. Тари. Скъпи колеги, уважаеми депутати, считам, че тази конференция е от особено голямо значение, защото става въпрос за сътрудничество между службите за разузнаване и също борбата с тероризма. Именно за това смятам, че конференцията е важна. забелязвам, че всички говорим за парламентарен контрол на службите за разузнаване, защото тези служби не трябва да се изплъзват от гражданския контрол. Това е постоянна тревога в, европейски, в румънският парламент. заедно с Лисабонския договор. Парламентарната асамблея на Западна Европа, единствената институция, която се занимаваше с а, този въпрос, беше разпусната. Сега националните парламенти се занимават с въпроса, но на ниво европейско Европейски парламент и Европейски съюз няма никаква координация в това отношение. И смятам, че това е пропуск. Най-вече като се имат предвид настоящите предизвикателства. Например, незаконната иммиграция от Северна Африка към Европа, Гърция и също всичко, което се случва на изток от Европа а именно а, агресията на Русия спрямо Украина. Оценявам факта, че днес говорим за проблемите на, на, с американските разузнавателни служби и наистина се надявам да можем да получим отговори тук на въпросите, които задаваме. Всичко това е много хубаво, но в крайна сметка Съединените щати са съюзник. Те са партньор на ниво НАТО. А в а, всичките позиции, които чуваме, чувам най-вече страх от тероризъм, от а, незаконната иммиграция, но като че ли нямаме страх от един агресор, който нападна друга европейска държава, именно Русия. Нищо не казваме тук. Тук не говорим за кибератаки. Тук говорим за война. Война, която се води и по интернет. И на конференцията в Вилнюс Румъния получи задачата да координира системата за киберотбрана. Гордеем се с тази задача. Вече работим по нея. Но въпросът, който искам да задам, какъв е отговорът, европейският отговор на информатичната атака на Русия срещу Европа. Не става въпрос само срещу източна Европа, за цяла Европа. Установявам, че почти никой не се е интересува от тези а, кибератаки на Русия. Скоро се срещнах с един парламентарист от Украина, и мога да ви кажа, че нещата там никак не са спокойни. Руснаците вече подготвят следващата си стъпка, а именно да окупират региона на Мариупол. И кибервойната, на която сме подложени, показва, че руснаците нямат намерение да се откажат и да спрат. И всяка държава членка трябва да отговори, разбира се, за себе си, но мисля, че Европейския съюз трябва да представи и общ отговор. Благодаря. Мерси, месье президент. Софи Гризбе. Благодаря, господин председател. Благодаря на Клод Мораес, както и на екипа, който организира тази конференция. Тя е добре дошла в рамките на сътрудничеството между парламентите, но също така е много важна, защото този дебат е много актуален в момента. Терористичната заплаха ни води да се питаме за демократичното равновесие, което трябва да намерим в системите за контрол. Ние всички представляваме демокрации, които някои са по-резервирани, други са по-отворени, но така или иначе са готови да използват всякакви средства. И с всички, всички вече чухте, говорихме тук за закона, който се приема във Франция за ускорената процедура. Няма да коментирам употребата на тази ускорена процедура. Не знам дали тук има представители на Френския парламент. Ще бъде жалко да няма, защото ние сме в център на вниманието. Най-вероятно закона ще бъде прият през лятото. Това е закон, който френският президент казва, че трябва да бъде закон подложен на контрол от Конституционният съвет. Но в момента дискусиите е текат, закона най-вероятно ще бъде прият, този закон е много проблематичен, както виждате. Аз бих добавила, че е много проблематично свръх увеличаването на правата на премиера, както и липсата на контрол от юридически характер и дори от административен характер и с една система за масово събиране на данни. И според много юристи това противоречи на Френската конституция, най-вече член 66 от конституцията, където се предвижда, че юридическата власт е пазителка на свободите, най-вече на индивидуалните свободи, докато тук, както вече казах, няма да има юридически контрол в тази система. Но също така много е важно да се подчертае, че тъй като сме се събрали тук от всички национални парламенти, че тази е, система противоречи и на, на, на международното законодателство, така както го е казал и съда в Люксембург. Та, накратко въпрос. Какво мислите вие за тези е, модалности на контрол или по-скоро отсъствието на юридически контрол Клод, нашия председател тук каза, как да направим така, че да отговорим на искането за контрол на съдиите. Ако можете да ми отговорите. Благодаря. Господин Галашевски от Полша. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Słucham. Благодаря, господин председател. Искам да споделя моето виждане по чутото до тук. От една страна е необходимо да се упражнява граждански контрол върху разузнавателните служби. От друга страна, тези служби трябва да могат да работят колкото се може по-ефективно. Ние, поляците, имаме опит от миналото. Не сме единствените тук в залата, които от миналото знаят, че не е много лесно да се упражнява контрол. В миналото Наши политици, членове на Комунистическата партия, шпионираха в полза на Съветския съюз. Знаем, че положението се променя, променя се политическата обстановка в държавите членки на Европейския съюз. Искаме ли да предоставим на разузнавателните служби по-широк достъп до информация? Харесва ми моделът в Норвегия там парламентарната комисия, отговаряща за контрола, се избира от парламента. Членовете на тази комисия са или са независими депутати. Мисля, че това е моделът, към който трябва да се стремим. Аз самият съм политик, но според, според мен политиците не би трябвало много да се месят в тази област. Не би трябвало те да упражняват надзора. Политиците имат други задачи. Благодаря. Двама души вече се изказаха, но ще им дам възможност да се изкажат още веднъж. Моля ви да бъдете кратки. Господин Стуки от Италианския парламент. Благодаря. Темата е много важна, за това не е и никак трудно човек да задава въпроси по нея. Една бележка. Необходими са ни два вида контрол. Първо, конкретният контрол, упражняван от съди, когато операцията има отношение към правата на човека и основни права. Другият вид контрол следва да е парламентарен. Това трябва да е по-широко обхватен, по-щателен контрол. Как можем да предоставим информация на обществеността, да и разясним, че работата на разузнавателните служби се отнася до въпроси от деликатно естество и че понякога се спазва принципа на поверителност не защото те искат да прикрият нещо, а защото това е част от работата им трябва да се спрем и върху бюджета на разузнавателните служби. Ако не знаем как се използват финансовите им ресурси, ако няма отчетност, ако не се знае какво точно е било направено със средствата, то работата ни ще се затрудни. Необходимо е да се прави последваща оценка. В противен случай ще трябва да се спре финансирането, защото няма да знаем как са били разходвани средствата, дали са били разходвани в съзвучие с демократичните принципи и в полза на обществеността. Господин Войт също ще се изкаже за втори път. Я, президент, Präsident, ich danke благодаря ви, господин председател. Господин Штребеле току-що потвърди, че Обединеното кралство ще преустанови или заплашва да преустанови сътрудничеството на своите разузнавателни служби с тези на Германия. Германия разполага с високочувствителни данни в качеството си на една от водещите економики в Европейския съюз. Обединеното кралство и Съединените щати във всеки един момент могат да си осигурят достъп до германски телекомуникационни данни. Това им вменява голяма отговорност. Ако германските органи не дават информация, то кой ще упражнява контрол върху тези огромни масиви от данни, които се събират в Германия и които засягат хиляди европейски граждани? Благодаря. А, преди да дам думата на а, господин Викфот, нека да се опитам да отговоря на някои от въпросите, които зададе госпожа Интвелд. Ще говоря на холандски, тъй като това е родният ни език и на двамата. Надявам се по този начин да й дам точни отговори. За начало, нека да кажа, че е нормално според мен, да има някакво напрежение между събирането на информация чрез разузнавателните служби и от друга страна демократичния контрол. Това е нещо съвсем нормално. Що се отнася до досието, което вие споменахте, а именно а, микрофоните в градата Юстус Липсиус на съвета – Имаше разследване, то приключи и а, в крайна сметка нямаше резултат, т.е. нямаше причини да се продължи разследването. Относно Белгаком, разследването продължава. Това, което мога да ви кажа, че в двете, двата случая, двата казуса, нашата а, комисия за а, службите за разузнаване, ние изготвихме един доклад, а, и а, на, в тези доклади направихме забележки спрямо нашите собствени служби за сигурност, а именно, че трябва да са по-проактивни. -по тези служби, надявам се, са взели а, са приели сериозно нашите препоръки. Това, което мога да кажа също е, че тази комисия и комисията за разузнаването към Белгийския парламент е, е една от най- контролиращите като цяло. Има също така и една друга комисия, комисия БИМ, а тя е като подкомисия за специфичните случаи и тази комисия може да контролира ситуацията в, в двете посоки. Така че, госпожо Интвелд, наистина съгласен съм с вас, имаме проблем, но тази конференция, която организираме днес, се надявам да може да даде храна за размисъл за бъдещото сътрудничество. Какъв е проблема? Проблемът е, че нямаме контрол на чуждестранните служби, които осъществяват разузнаването в Белгия. Да, права сте. Но нека да кажа и още нещо. Струва ми се, минавам на английски. Има още един желаящ да се изкаже господин Етковски, Жетковски, ако правилно произнасям, но а днес след обед господин Рам, Рапай ще ви представи какво правим и как го правим. Но преди да дам думата на господин Бигфорд, последен въпрос от госпожа Шитовски. Vážený pane předsedo, děkuji za to, že jsem dostal otázku. Господин Жниковски, благодаря за дадената дума, благодаря за това, че все пак ми дадохте думата да задам въпрос. Първо, аз наистина работих за Министерство на вътрешните работи на Чешката република и там имаше една шега, че а, политик, който не е наблюдаван и не, не представлява интерес за разузнаването, е или излишен, или е, нищо не върши. Но не това е темата днес тук. Според мен днес дейностите на разузнавателните служби а, трябва да имат контрол на две нива. Първото професионалното ниво. Не да няма политик или съдия, който няма такъв политик или съдия, който да може да оцени коректно всичките специфики на службата. Трябва да има един експерт, независим експерт, който трябва да осъществява този контрол. Не знам, може би това може да бъде някой бивш директор на такава агенция или пък някой, който се ползва с блестеща репутация в това отношение. Госпожа Интвелт каза, че ние, политиците, трябва да настояваме да има контрол на основните принципи на демокрацията. Смятам, че най-големият проблем, който дискутираме тук, така както и много други колеги от националните парламенти го споменаха, е, че всъщност политиците не искат да проверяват всяко решение на разузнавателните служби. Политиците просто искат да има гаранция, че тези служби не провеждат дейности, които са насочени срещу други политици или безпричинно е, или срещу политически групи. Но въпросът ми като цяло е, вярвате си помежду си е, службите за разузнаване или се шпионират една друга? Дали не става така, че всъщност всяка държава членка, вместо да се занимава с общият външен враг, не следи съседните държави, защото а, всяка държава членка може да се окаже, че има агенти в останалите 27 държави и това ми напомня студената война. Следващият ми въпрос е по-технически, а именно криптираните комуникации. Не съм специалист, но доколкото знам, това е един от основните проблеми на, тех... на агенциите. Как да се получава е, информацията за терористич... терористични организации, ако информацията е кодирана? Как да се кодира тази информация? Смятам, че този тип информация не може да бъде обект на политически контрол. Това е чисто техническа. Сега, благодаря. Искам да дам думата и на госпожа Аболтина. Тя също беше спомената в изказването на госпожа Интвелт. Благодаря. Госпожа Интвелт, моята реч имаше за цел да каже, че всъщност такъв контрол не е само нужен, той е от ключово значение. И считам, че е много важно службите за разузнаване да си сътрудничат тясно. Вие не сте разбрали това, което исках да кажа. Ако службите за сигурност не следват общите правила и закони, контролните органи би трябвало и съм сигурна, че тези контролни органи ще сигнализират този проблем. Ние подкрепяме нашите граждани и всички трябва да спазват закона. Благодаря. А сега господин Бигфорд. Благодаря, господин председател. Първото, което искам да кажа, е, че напълно съм съгласен с а, това, което казаха присъстващите тук, а именно какви ще са стандартите за контрола в Европейския съюз тези стандарти трябва да са от много високо естество. Да, те отговарят на случая Леандър, но не на случая Клас. Всяка държава, която познавам, въпреки че си има контрол, вътрешен контрол, това не означава, че контролира перфектно а, своите агенции за разузнаване. Та, това, което искам да кажа е, че изпълнителните органи, изпълнителния контрол, Министерството, ако трябва да бъда конкретен, всъщност това е неосъществимо и не е добре дошло. Не може да се разчита и е неотговорно да се разчита на такъв контрол. Има две нива, така както спомена италианският колега, а именно юридическото, правосъдното и парламентарното ниво. Но проблемът идва от това, че когато има намесване в правата на гражданите, това се случва преди самата операция. Ако агенцията мята да проведе една операция, която ще засегне отделни, правата на отделни лица, вече е много късно за контрол. Ако тази агенция вече е провела операцията, защото вече има намеса над правата на лицето. Неговите права са унищожени. Не това искаме. Това, което ние искаме и което аз предлагам, е орган, властта, която се дава преди а, да се засегнат правата на лицето. Това, там да се осъществи контрол. Относно парламентарният контрол, съмнявам се, колко от вас могат да присъстват всеки ден в разузнавателните агенции да ги, и, и те да ви питат за всяко едно отделно лице дали са му нарушени правата или не. Няма такъв и не смятам, че ще има. Така че трябва да намерим някаква альтернатива. Каква може да е тя? Имахме предложение, например, независимо лице, което да е примерно бивш служител Вижте, службите за разузнаване искат да ни защитават и те трябва да намерят начин да го правят. Така че те не трябва да са а, съдии на действията на същите тези служби. Така че кой ще го направи? Юристите, съда, смесица от юристи и политици. В такъв случай те трябва да заседават всеки ден. Къде? и как ще го правят. Значи службите за сигурност ще трябва да се придвижват всеки ден, някой техен експерт да представя службите и, и, и това, което правят. Но Добре, ако този служител на службите представя а, дадено дело или даден случай и бъде обвинен, тогава кой ще го защити? Това, което предлагам е да има едно лице, например, базиращо се на френската система за магистратите, така както е било до сега, за съжаление, ще бъде заличена тая система. Много жалко. Но да има един такъв магистрат, който да а, бъде в персонала на агенцията за разузнаване или да присъства там и да следи операциите. И а, операциите не се свеждат само до електронно разузнаване. Има много други типове разузнаване в сградите и всякакъв момент на информация. Така че този магистрат трябва да може да следи всички тези типове разузнавателни дейности. И тъй като той е вътре в самата агенция, той е в позиция да реши къде и дали са засегнати правата на дадено лице или къде ще бъдат засегнати. Този магистрат може да бъде а, информиран и да се консултира с техническите експерти. Това е възможно. Но дори над тях вече трябва да има някакъв друг а, независим контрол, парламентарни или от друго естество. Така че когато нещата се случват, да има орган, който да разследва и а, да държи отговорни от лицата, които движат нещата в службата за сигурност или в разузнавателната агенция. Трябва да се вземат също предвид бюджетните проблеми. Това също е ключов елемент, защото да не забравяме, че там бюджетите са ограничени. Нямаме милиони долари, или лири, или пък евро на разположение. Имало е много случаи. Аз самият съм бил свидетел, когато а, нямахме пари за да започнем разследване а, защото а, имаше други също много важни случаи, по които трябваше да продължим да работим. И ни се е случвало да изоставим едно разследване, просто защото нямахме пари, защото анализа на риска казваше, че трябва да центрираме приоритетите другаде. Така че имаше една забележка. Дали съдиите могат да разберат дейността на специалните служби? Базирайки се на една лична история, аз е, бях начало на правната служба на, на тази агенция в е, Обединеното кралство и а, имахме а, едно лице, което пишеше а, информации, мемуари за тази агенция и се опитваше да запази всичко това а, секретно. Спомням си, че правният съветник на времето ми каза, вие не можете да разберете работата на тази агенция. А, точно три дни ми трябваха, за да разбера как точно се процедира, нивото на информация и всички детайли. Така че мога да кажа, че не мога да приема вашето твърдение, че един съдия не може да разбере и няма начин да разбере дейността на една агенция за разузнаване. И една последна точка. Имаше много коментари относно агенциите, дали се шпионират една друга и за връзките между агенциите в Обединеното кралство и Германия. Тук съм не да дискутирам политически въпроси, а да гледам към бъдещето. Според мен това е политически въпрос. Ако някои държави се страхуват че са шпионирани. Това е въпрос, който трябва да решат с другите държави, евентуално да стигнат и до съда по човешките права. Но трябва да има доказателства, че дадено лице е шпионирано без никаква аргументация от друга държава. Имаше много такива случаи, имаше много такива дела, в които беше измесено Обединеното кралство. Но, имало ли доказателство? Оставям ви с тези коментари. Благодаря. Благодаря за вашите коментари по многобройните въпроси. А, мисля, че изоставяме с а, графика. Разбира се, надявам се, че господин Мораес ще навакса. Благодаря. Благодаря на нашите оратори. Благодаря на всички вас. Имаме все повече и повече желаящи да се изкажат. Това показва интереса към темата. И това, което можем да направим е да продължим по график и да ви помоля да не, запа... да не забравяте въпросите си. Със сигурност ще има къде да ги зададете. Вие всички сте експерти, всички вие работите е, на терена, така да се каже, и е, познавате същността на работата си. Сега Пристъпваме към следващите оратори. Благодаря на нашите гости. И секунда само пауза, докато а, се сменят участниците. Thank you very much. Thank you, Mr. Are you staying? Uh, Colleagues, just pause for one second as we uh, refresh the panel. Thank you. Една минутка, колеги, докато дойдат новите участници. Colleagues, if um, if you want to get seated, we can we can uh, start. Уважаеми колеги, нека ви напомня, че в 12.30 предстои обедна почивка. Колкото по-бързо започнем, толкова по-скоро ще стигнем до нея. Моля ви да заемете местата си. Okay. Let's get started. Thank you, colleagues. Нека да започнем. Уважаеми колеги, следващият ни оратор, професор Иан Камерън от университета в Упсала. Той ще ни представи актуализирания доклад от 2015 година на доклада на Венецианската комисия относно демократичния надзор над службите за сигурност. Сигурен съм, че всички колеги искат да зададат въпроси, няма търпение за това. Ще помоля господин Камерън да се помести в рамките на 10 минути. Знаем, че професорите много обичат да говорят надълго и на широко, но нека чуем изложението за 10 минути. след което ще чуем и доктор Марио Отхаймер и после въпросите на колегите. Благодаря ви. Благодаря на организаторите за поканата. Мисля, че инициативата на Европейския парламент е много важна. Председателят прекъсва оратора. Моля ви, колеги, да не разговаряте в залата. Поне в Европейския парламент ние не говорим в залата. Не знам какво се прави в другите. Просто тук не се разговаря. господин Камеран. Аз всъщност ще ви представя доклада от 2015 година на Венецианската комисия. Ще се опитам да бъда максимално бърз. Знаете, че Венецианската комисия към съвета на Европа е консултативен орган по конституционно и международно право. 2007 година изготвихме доклад, който все още може би, стандарта, що се отнася до добрите практики при отчетността на националните агенции за сигурност. Специалният докладчик на ОНЕ също състави своите добри практики от 2010 година, които доразвиват международните стандарти. Доклада за 2015 година на Венецианската комисия засяга разузнаването в частта прихващане на сигнали като обясняваме защо този вид разузнаване до сега не е подложен на достатъчен външен контрол и надзор. Също така се обяснява по какъв начин прихващането на сигнали отговаря на неприкосновеността на личния живот, правата на човека, разглеждаме и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Но сега, 2015 година, нашата задача беше много по-трудна, отколкото през 2007 година. Знаем, че в много от държавите членки, като Холандия, Белгия, Швеция, Норвегия, има контролни органи, които работят добре. Но при прихващането на сигнали трудно намерихме добри модели разгледахме шведския и германския модел, както и модела в САЩ. Там са направени важни реформи, така че това са интересни модели. Трябва да се подчертая, че добрите практики, разбира се, са важни и ние можем да насърчаваме държавите членки да ги развиват, но виждаме, че и лошите практики много бързо се разпространяват, особено в областта сигурност и разузнавателни данни. Можем да цитираме като пример решението на Франция да се ориентира към една доста спорна британска система. Не е необходимо да обяснявам защо тази област е проблематична. Само ще кажа, че са се оголемили чувствително бюджетите на агенциите за прихващане на сигнали. Всичко това започна след 11 септември. Знаете, че основният гарант за придържане към стандартите е е, професионализма на самите разузнавателни агенции, но е, в момента техните ресурси непрекъснато набъбват и когато това се обвърже и с политически цели, виждаме, че тези агенции постепенно се изплъзват от контрола и идват кълбоите. Не е необходимо да обяснявам защо ни трябва контрол. Ясно е, че трябва да следим за съблюдаването на закона. Също така, по някакъв начин, по този начин се изпълнява ролята на надзора, който обикновено се извършва от медиите, но тук те няма как да участват. При прихващането на сигнали обаче няма достатъчно контрол. Аз ще предоставя, разбира се, доклада си на Европейския парламент и 2007 и 2015 година ние оповестяваме докладите си на своята веб страница. Но за какво става дума? На първо място мандата на разузнавателната агенция, на второ място трябва да има определен прак, който да е достигнат, за да може агенцията да събира данни. На трето място е необходимо да има механизми за изключване на нерелевантната информация и на четвърто място е необходимо да има контрол и надзор. Да започнем с мандата на агенциите – Мандатът до голяма степен определя и типа надзорен орган. При прихващането на сигнали тези агенции получават много широк обхватен мандат. Те могат да събират данни, които се отнасят до тероризма в кавички, или до чуждестранни лица в кавички. Всичко това означава, че агенцията може да събира колкото се искат данни, защото това е работата. Мандатът е част от първичното законодателство и парламентът има демократичната легитимност да го определи. Дори обаче този мандат да бъде стеснен от парламента, законите подлежат на по-нататъчното тълкуване на служителите в агенцията. Освен това, тези закони трябва да се преведат на езика на компютърния софтуер. Не знам дали си давате сметка, но всички тези закони за защита на неприкосновеността и така нататък трябва да се отразят в софтуер. Има много важен въпрос, който сигурно ще обсъдим малко по-нататък и то е за местопребиваването. Защото е абсолютно ясно, що се отнася до Конвенцията на правата на човека, че чужденците дори да нямат постоянно пребиваване, би трябвало да имат основни права, които да се зачитат. САЩ също го признават, макар че не са страна по конвенцията. Моделът на САЩ е интересен. Там имаме ясно доказателство, че чисто парламентарния надзор не работи. Затова САЩ създадоха специален орган, който да допълва парламента, тъй като, както казах, парламентарния контрол не е достатъчен. Мисля, че в момента системата за надзор в САЩ е сравнително добра, но акцентът пада върху защитата на правата на американските граждани, а не на останалите. Освен това, съдът няма юрисдикция по събиране на чуждестранни данни. Например, комуникации между френски граждани и холандски граждани, а не между американски граждани и граждани на друга страна. Както казах, това не влиза в правомощията на съдебния надзорник. Същевременно, като говорим за парламентарен надзор, трябва да се има предвид, че има две структурни причини, поради което този надзор не може да бъде съвършен. Нека да обърна внимание на чисто техническата страна, която е силно изразена при разузнаването. Не винаги парламента има съответната експертност, макар че това може да се поправи. Парламентът няма и достатъчно време защото това е един непрекъснат процес. Не може да се заседава веднъж на 6 месеца и да се провежда обсъждане. Не, наблюдението трябва да е текущо или най-малкото много редовно. Има проблем и с мрежата. Защото тук наистина говорим за мрежа, това споменаха и колегите от Германия. Парламентарен орган в този случай би трябвало да има достъп до секретна информация, но това пък разкрива начина на работа на мрежата, нещо пак много спорно. Още нещо трябва да се спомене и то се е споменавало вече. Прихващането на сигнали може да наруши индивидуалните права. И в този случай надзорът обикновено се извършва от съда. Чисто конституционно не е много ясно защо парламента трябва да поема някакви квази съдебна роля. Има две отношения, в които защитата на правата на човека е много важна. първо подбора на вида данни и на второ място решението колко дълго да се събират и кога да се заличат. В първия случай решението не е политическо, то е по-скоро квази съдебно. Тук се има предвид баланса между различни фактори. И е, в този случай е възможно да участват съдии и други специалисти, например специалисти по външна политика, разузнаване. Трудно е обаче да имаме хора с една и съща специфика, затова в Швеция и Германия тези органи са хибридни. Но принципа на разделение на властите пък прави съставянето на подобен орган доста трудно. Втория вид решение е решението да се съхрани или заличи личната информация се взема от служителите на съответния орган. Пак се балансират различните фактори, доколко е необходима информацията. При прихващането на сигнали проблемът е, че се събира много информация, която е потенциално полезна в бъдеще. Но и тук трябва да се тегли чертата и да се види как това отговаря на неприкосновения личен живот. В този случай решението за защита на данните не се взема от парламента, а от орган за проверка на данните. Разглеждат се базите данни, поставят се въпроси защо точно това лице е следено, може ли черно на бяло да се види решението, което го позволява. С други думи, необходимо е да има независим орган, съдебен или полусъдебен, който да даде своето одобрение, да контролира и да наблюдава. Давам си сметка, че прехвърлих вече времето си, но сигурно ще се запитате каква тогава е ролята на парламента. Парламентите винаги смятат, че са много важни и те наистина са, тъй като първо единствено парламентът може да реши какви да са основните правила за събиране, обмен на информация с други организации – на второ място единствено парламентът може да реши какви да са приоритетите в сигурността. За какво са необходими разузнавателните данни? На трето място само парламентът може да реши доколко тук има рентабилност, ефективност, ефикасност и накрая и тук имам предвид най-вече германския модел. Парламентът може да има своята роля в независимия орган. Например, да назначи този орган или органът да се отчита пред парламента или да има някаква такава връзка, както комисията Г10. Парламентът може и да дава различни стимули на надзорния орган, както и да защитава този орган, когато има необосновани критики. Имам ли още няколко минути, за да поговоря за съдебната система? Две минути. Съдебното разрешително, което е първата стъпка, не е панацея, обаче. Ние говорим за съди, но да не забравяме, че в Европа имаме различни съдебни традиции и съответно различни съдебни правомощия. Много е важно да се подчертае, че нямаме предвид едно и също. Всички ние по един или друг начин сме заслепени от националната си система. Но има и още нещо. Не е достатъчно съдът да разреши следенето. Не е достатъчно да има и съдии, които да са включени в контролния орган. Проблемът при френската система е, че съдиите, например, постепенно загубиха своята независимост. Те стават част от системата, която контролират. Необходимо е обаче да има някакво съдебно или полусъдебно разрешение. Но то трябва да е обвързано с следващите стъпки, защото органът, който издава разрешението, би трябвало да знае каква практика следва от това. При следващият етап би трябвало този орган да има неограничен достъп. Не може да се прилага правилото за забрана спрямо трети страни. Необходимо е да могат да се правят проверки, данните да се проучват систематично. В Швеция и Холандия надзорния орган има пряк достъп – до базата от данни. Не е необходимо да съобщава предварително, ще дойдем след една седмица да ви проверим. Не. Те имат пряк достъп. Но, както казах, може да се работи по различни начини. В заключение, ще кажа, че е много трудно за толкова кратко време да дадем някакво решение. Докладът на Венецианската комисия обаче показва, че прихващането на сигнали няма да изчезне, защото не ни е симпатично, агенциите няма да се откажат от тези практики, но тези организации, които се занимават с този вид разузнаване, могат да бъдат регулирани строго и да бъдат подложени на стриктен контрол. Благодаря. Uh, Благодаря ви, професор Камеран. Не исках да ви прекъсвам, тъй като изложението ви наистина бе интересно, особено в последната си част, частта за съдебния контрол, една важна и спорна тема. Доктор Марио Етхаймер от Агенцията за основни права. Моля да се вместите в най-много 10 минути. Господин Марио Етхаймер е ръководител на отдел информационно общество, неприкосновеност на личния живот и защита на данните към Агенцията за основните права на Европейския съюз. Ще ни представи сравнително проучване за демократичния контрол проведено от агенцията. Благодаря. Ще ви представя предварителните резултати от това проучване, проведено по искане на Европейския парламент и посветено на работата на разузнавателните служби и гарантирането на основните права в Европейския съюз. Ще продължа, въпреки че презентацията още не се вижда на екрана. Разполагате с информационна бележка, с която може да се консултирате. В рамките на отреденото ми време ще се спра върху три основни въпроса, свързани с наблюдението за разузнавателни цели и защитата на данните, както и на неприкосновеността на личния живот – първо ще се спра върху стандартите, след това върху правните средства за защита и трето, разбира се, върху контрола. С удоволствие ще отговоря и на въпросите ви след изложението ми. Тук на екрана са представени трите основни констатации. Първо, Наблюдението за разузнавателни цели се ръководи от принципа на поверителността. Информацията следва да бъде съхранявана съгласно принципа на поверителност, но трябва да се предоставят и гаранции за основните права съгласно действащата нормативна уредба. Второ, физическите лица трябва да имат достъп до правни средства за защита най-късно след края на операцията. Трето, има големи разлики между системите за контрол в държавите членки, независимо от това кой упражнява този контрол, независими експерти, съди или парламенти, извършващите го трябва да бъдат изцяло подотчетни. Какво виждате на този екран? Това е едно упростено представяне на стандартите съгласно Конвенцията на ООН и Европейската конвенция по правата на човек, за правата на човека. извинете, на Конвенцията за правата на човека и Европейския съд по правата на човека. Съдебната практика на съда и конвенцията не допускат произволни мерки. Освен това, те предвиждат и въвеждането на гаранции. Съгласно практиката на съда, тук има два много важни елемента. Първо, механизъм за контрол и механизъм за ефективни правни средства за защита за физическите лица. В контекста на разузнаването чрез прихващане на сигнали, се намесват и още два много важни елемента. Първо, наблюдението за разузнавателни цели трябва да е в съзвучие с принципа за необходимост и съразмерност. С други думи, мерките, действията трябва не само да са законосъобразни, но и ефективни. Второ, неприкосновеността на личния живот е принцип, който следва да въжи за всички, независимо от националната им принадлежност. В случая говорим за минимални стандарти. Минимални стандарти, разработени на международно равнище. Затова и възниква въпросът как следва тези стандарти да се прилагат като се имат предвид практиките разкрити от Едуард Сноудън. Венецианската комисия се опитва да даде отговор на този въпрос. Очакваме и съдът по правата на човека да постанови своето решение. Вторият въпрос е как следва тези практики да се стандарти, извинете, да се доразвиват на национално равнище. Тук са представени основните правни средства за защита в държавите членки на Европейския съюз. Физическите лица могат да сезират съдилища, но проучванията показват, че физическите лица не са склонни да поемат по този път, тъй като процедурите са дълги и скъпи. В областта на наблюдението за разузнавателни цели има на дневен ред и още един проблем. Необходимо е за работещите в съдебната власт да имат достъп до много чувствителни документи. Затова в някои държави членки са създадени специализирани съдилища. Физическите лица имат и друга възможност. Те могат да сезират несъдебни органи. Това е възможност, която е свързана с по-малко формалности. Тук виждате различните несъдебни органи, които могат да бъдат сезирани в отделни държави членки. Проблемът с тези несъдебни органи е, че много често правомощията им са доста ограничени. Само 50% от държавите членки имат такива органи, които имат правомощия за вземане на решения. Сега ще се спра върху значимостта на контрола, върху разузнаването. Целта на контрола е действията и решенията на разузнавателните служби да са прозрачни за обществеността. Тук е представена системата за контрол. Ще оставя на страна контрола от страна на изпълнителната власт, както и системата за вътрешна отчетност на ниво разузнавателни служби. Медиите и неправителствените организации играят важна роля. Разкритията на Едуард Сноудън през 2013 година показаха колко е важна ролята на медиите и НПО за повишаването на осведомеността на обществеността. Те играят и важна роля във връзка с бързото приключване на съдебни производства в редица държави членки. Медиите и НПО могат да влязат и в ролята си на надзорници. В моята страна, във Франция, в момента става видно колко е важна тази тяхна роля тъй като излизат с коментари, с позиции по законодателната дейност. върху какво ще се спра през следващите няколко минути. Ще се спра най-вече върху трите най-структурирани механизма за контрола, именно парламентарния контрол, приемането и изменянето на нормативна уредба, провеждането на изслушвания, одобряването на бюджети, нещо, което е много важно във връзка с разузнаването чрез прихващане на сигнали. Парламентите имат също така и правомощия за разследване. Другият механизъм за контрол е на ниво експертни органи. Третото ниво на контрол е съдебният контрол, който може да бъде както предварителен на ниво одобрение, така и последващ. Сега ще се спра върху отделните системи за контрол върху разузнаването чрез прихващане на сигнали. Разискванията до тук показаха колко е важно упражняването на контрол, така че наблюдението да се извършва в съобразно закона. Едва в малко повече от 50% от държавите членки мерките за наблюдение се одобряват от съди и прокурори. В останалата половина това одобрение се дава от експертни органи, министри и министър-председатели. Фактът, че в някои държави одобрението се дава от съди, отразява и минималните стандарти съгласно Конвенцията за правата на човека. Но какво става, когато за определени мерки за наблюдение не се изисква никакво одобрение? Във връзка с това ще ви дам за пример едно дело, което в момента се гледа в съда. А що се отнася до издаването на одобрение, най-важното вече бе казано от професор Камерън. Аз мога само да обобщя, че няма общ подход, който да се прилага във всички държави членки. Тук на екрана са показани различните практики, прилагани в четири държави членки, където има подробна нормативна уредба за разузнаването чрез прихващане на сигнали. Що се отнася до парламентарния контрол, можем да кажем, че това е най-разпространеният механизъм за контрол в държавите членки. Парламентите на 24 държави членки упражняват такъв контрол. Тук са изложени техните основни правомощия. Някои парламентарни комисии имат и разширени правомощия. Могат, например, да разглеждат жалби или да излизат с препоръки, от които пък да проистекат решения с задължителен характер. Сега ще се спра върху специализираните експертни органи. Такива действат в 14 държави членки на Европейския съюз. Някои държави членки са взели решение да създадат повече от един специализиран експертен орган. Искам да изтъкна, че тези органи трябва да разполагат с необходимите за дейността им правомощия. Един от колегите се спря върху това колко е важно да се определи точно мандатът на тези органи. Те трябва да разполагат и с необходимите експертни познания и ресурси. Разбира се, трябва да бъдат и независими. А що се отнася до защитата на данните, За нас бе интересен въпросът каква би могла да е ролята на органите за защита на данните в рамките на контрола върху разъзнаването чрез прихващане на сигнали. Органите за защита на данните могат да си взаимодействат с други механизми за контрол органите за защита на данните могат да бъдат сезирани от физически лица при нарушение на разпоредбите за защита на данните. Има цяла гама от решения от пълни правомощия за органите за защита на данните до ограничени такива. Our or no competence. Има възможност тези органи да нямат и никакви правомощия. Ситуацията е обобщена на този екран. Тук се опитваме да покажем не само многообразието от механизми в държавите членки. Опитваме се и да поставим някои въпроси, като например как изглежда положението в тези четири държави членки, където има независим експертен орган и орган за защита на данните, разполагащ с пълни правомощия? Какво е положението пък в оста... други пет държави членки, където няма нито едното, нито другото? We... Нашето проучване не може да даде отговор на тези въпроси, тъй като за целта са необходими допълнителни теренни проучвания. Това ще направим и на следващ етап. Ще се опитаме да проведем качествени теренни проучвания. В края на тази година ще се допитаме до представители на разузнавателните служби, на ресорни парламентарни комисии и на експертни органи. basically ще се допитаме до ключови действащи лица на ниво държави членки, с които ще обсъдим своите констатации. Не подценявам големите предизвикателства от методологическа гледна точка, пред които ще се изправим в рамките на този проект, но мисля, че само така ще можем да откликнем и на искането на Европейския парламент – Кои са основните ми констатации? Нормативната уредба е само предварително условие. Тя трябва да бъде актуализирана, така че да отрази промените в технологиите. Трябва да има правни средства за защита, както и ефективна и независима система за контрол. Благодаря. Благодаря на колегите от Агенцията за основните права. Сега давам думата на колегите от Европейския парламент, както и от националните парламенти за въпроси. Ако не сте се записали вече, моля, просто вдигнете ръка. Нека да започна с някои колеги, от които не можаха да се зададат въпроса по време на предишната сесия госпожа Руис от Европейският парламент. Заповядайте. Question. No. sorry, I'm, I'm not to pronouncing with you. Miss Ruiz. Are you hearing this? чувате ли ме, госпожо Руис, ако правилно произнасям? Разбира се, господин председател. Не разбрах, че всъщност се обръщате към мен. Много интересно беше всичко, което чухме. И въпросът е следният – като говорим за агенции за сигурност, е ясно, че в различните държави членки ситуацията е много различна. Същевременно настъпиха технологични промени точно за това и обсъждаме темата, но те позволяват да се посяга в много по-голяма степен на нашия личен живот, на свободите ни. Това е нещо незапомнено, никога не е било така преди. Именно за това трябва да разглеждаме въпросите. Борим се с тероризма, полицията си върши своята работа, но трябва от една страна да има ефикасност и от друга страна да се знае къде е границата – Необходимо е да има специализиран съд. Ние в Испания имаме такъв специализиран съд. Съдиите са експерти именно по организираната престъпност и тероризма. Но има много важен въпрос. Не можем да разглеждаме агенциите за сигурност в изолация. Трябва да обръщаме внимание и на ежедневната работа на полицията. Всъщност, оказва се, че е много лесно, ако се бориш с тероризма или организираната престъпност, да забравиш, че полицията също си има своите методи, протоколи, обръщаш внимание на агенциите за сигурност, а не на полицията. За това е необходимо да имаме този специален съд с разследващи правомощия, но той трябва да се занимава и с полицията и разузнавателните служби. В момента е наистина много важно да се контролира в най-голяма степен тази възможна намеса в личния ни живот. Нещо, което, както казах, не е съществувало преди. Кой контролира полицията? Кой следи нейните процедури и протоколи за работа. Това също са важни въпроси, тъй като не забравяйте, че е много лесно разузнавателните агенции да бъдат използвани за най-различни цели, а имаме едни предизвикателства за цялата система. Те не са нещо временно. Организираната престъпност и тероризма ще ни придружават през следващите няколко десетилетия. Затова и ние наистина Имаме нужда от данни, за да може да се направи анализ, но въпросът е за рамката. Кой следи тези агенции, кой следи полицията? Много работа ни предстои и ние в парламента трябва да направим всичко по силите си, за да се работи подредено и пропорционално. Необходимо е да разгледаме какво трябва да прави полицията и какво трябва да правят разузнавателните агенции. Те никога не са имали толкова много власт. И никога предизвикателството на демократичния контрол не е било толкова голямо. Затова и ние непременно трябва поне да дадем насоките. Actually, Not so much a question, more of a statement. Това не беше толкова въпрос, колко по-скоро изказване, но сега Франс Перха иска да се изкаже от Бундесрата. Perhaps. Thank you, Mr. Chair, uh, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Zuge des благодаря, господин председател. В рамките на работата на анкетната комисия в германския Бундестаг се оказа, че е възможно да е засегната и Австрия. Според федералното ни правителство това е едно много тежко обвинение, което засяга националната ни сигурност. Съгласно националния ни кодекс бе предявено обвинение срещу лице с неустановена самоличност. Какви мерки трябва да се предприемат на ниво Европейски съюз, за да се предотврати в бъдеще предаването на разузнавателни данни на трети страни? Какво трябва да се направи не само за да се предотвратят подобни действия, но и за да може Европейският съюз в бъдеще пък да предоставя разузнавателна информация на разузнавателни служби от страни съюзници и да получава такава. Благодаря. А сега Ева Жули от Франция, Европейския парламент. Благодаря, господин председател. И слушах много внимателно и това, което разбирам до сега е, че всъщност няма надзор. Реално няма такъв надзор над службите за разузнаване. И ние, и ние не сме а, разбрали промяната на парадигмата. До 2007 година във Франция имаше около 6000 административни контрола на година. Имаше една комисия, която работеше на пълно работно време и която беше способна да наблюдава тези 6000 прослушвания. А днес има близо милиони такива събирания на данни и контролът се осъществява от една комисия на по часово работно време от няколко магистрата, които вършат и друга работа. А, така че, а, когато... Тук се връщам към а, Иан Камерън от университета в Упсала. А, провели ли сте проучване върху асиметрията на средствата? Тоест, от една страна, службите, които разполагат с големи средства, които трудно бихме могли да, да знаем какви са. Например, ако вземем Американската агенция за сигурност, 50 хиляди души работят там – а пък контролните органи разполагат с няколко души персонал, в най-добрия случай на почасов работно време се занимават с тези въпроси. Как мислите да има достатъчен контрол сега, когато има огромно събиране на данни, след като не е имало достатъчно контрол и когато данните не са били събирани така масово? Благодаря. Thank you very much, Eva. Благодаря, Ева. А сега Конгрес на депутатите от Испания Игнасио Санчес. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо за парламентаристите най-вече. На предходното заседание по-рано от тази сутрин. Докладчикът говори за необходимостта от баланс между това, което прави държавата и правата на гражданите. Това е много важно, защото виждам, че като че ли хората, които защитават човешките свободи, тук са добре представени. Ние, парламентаристите, принципно си задаваме тези въпроси и често обсъждаме политическия контрол върху разузнавателните служби. От 25 години насам е необходимо да имаш и техническите познания, така както в миналото е трябвало да можеш да говориш по телефона. Каза се, че парламентарния контрол трудно може да отиде по-далеч от бюджетния контрол, а чешкия колега е на мнение, че този контрол може да се упражнява от бивши директори на разузнавателните служби, но това ми се струва странно. Всъщност политиците единствено си следят за политическия интерес – а мен като парламентарист ме занимават правата на гражданите, които представлявам. Парламентът не защитава само една партия, а гражданина. Именно за това ние парламентаристите трябва да поискаме да имаме политическа роля. Да, съдът дава разрешение, извършва контрол, но парламента трябва да има политическия контрол – върху тези служби, така както се контролират всички други видове органи. Но парламентарната роля обикновено е доста неубедителна. Дори Венецианската комисия говори за това, като че ли парламентът е по-скоро технически елемент. Вижте, в парламента говорим и за ядрени централи, без непременно да сме ядрени физици. Не е задължително да имаш техническите познания по абсолютно всяка тема, за да разбереш същественото. Мисля, че ние парламентаристите не можем да дойдем тук в Брюксел и да кажем отказваме се от своите политически правомощия и политически контрол върху дейността на агенциите. Като тук не става дума за контрол, който да се прави от време на време, за който говори френската колега. Не е необходимо е наистина да се следи непрекъснато, както каза и колегата от Европейския парламент, да се следи дейността на полицията също така. Затова нека не стигаме до извода, че ние в парламента сме неспособни да упражняваме контрол над тези публични служби. Те не са по-различни от другите. В този случай гражданите биха се запитали за какво са ни тогава парламентите, след като те не защитават правата, примерно, на личен живот и основните свободи. Благодаря. А сега Софин Твелт от Европейският парламент. Благодаря, господин председател. все още не съм напълно убедена. Наистина, ситуацията е много сложна, защото ако имаме правила за контрол, голяма част от работата на секретните служби все още се изплъзват от този контрол по една причина или друга. Вече споменахме а, една от тези причини трансграничния характер. И другата е, че голяма част от нещата, които те правят, се счита, поне от службите, а, част от законовите им правомощия. Дори и програмата за а, изтезания на ЦРУ е била считана за нещо нормално, защото е позволено от закона сега не се казва доколко е морална, но е била разрешена от закона. В един друг по-скорошен случай, например, в случая с компанията Джималто на холандска територия, там ни също беше казано, че всичко е в рамките на закона. Така че не може да се съществява контрол когато работата на а, разузнавателните служби се счита в рамките на закона. И доколкото разбрах от един австрийски парламентарист, той пък го е чул от немски колега, че е имало шпионаж върху датските институции. Как въобще може да допуснем подобно нещо. И всъщност тук може би въпросът ми е по- скоро към преждеговорившите гости, а не към тези, които сега са на подиума. Но смятам, че повечето случаи тези служби дори е, би трябвало да бъдат изправени пред съда. В повечето случаи гражданите или отделни държави е, дори не знаят, че са шпионирани. Никой не знае, че е, е имало такова разследване върху тях. Така че имаме нужда от много по-стабилна, по-солидна форма на контрол. И се питам, въобще това може ли да съществува? Виж, като погледнем а, случаят с, с Церио, с а, всички останали тези случаи, за които говорим, контрола се е повалил. Не смятам, че зарежем нещата, но мисля, че трябва да измислим нещо по-силно. Механизъм на международно ниво, ако въобще това може да съществува, но след като има международно сътрудничество между службите, трябва да има. Благодаря. А сега от Бундестага Хан Кристиан Стробеле. Ja, <clears throat> ich möchte darauf hinweisen. Нека ви обърна внимание на следното. Ние, парламентаристите, можем да упражняваме контрол единствено върху онова, за което разполагаме с информация, единствено върху онова, което разбираме. Ние не сме специалисти по разузнаване. Затова ние в Германия се опитваме да получим подкрепа от експерти – Парламентарният контролен орган се състои от деветима депутати. Тези деветима депутати се опитват да привлекат за взаимодействие специалисти в различни области. Както отбелязахте и вие, трябва да се стремим да съчетаем експертните познания на вещите лица с работата на парламентаристите, които извършват парламентарния контрол. Пример за нас е работата на Американския конгрес. Там контролният орган се състои от 60 депутати, които могат по места в разузнавателните служби да си създадат представа за тяхната работа. Има и още нещо, което бе упоменато от колегата от Холандия и колегата от Австрия. Възможно ли е класифицирана информация, която е събрана по незаконосъобразен път, да се третира в съответствие с принципа на поверителност? съгласно германското законодателство, например, е незаконосъобразно да се извършва разузнавателно наблюдение върху европейски институции или други европейски правителства. Може ли германското правителство да не ни предоставя информация за подобни незаконосъобразни действия? Отговорът на един парламент може да е само един, а именно, че незаконосъобразно събраната поверителна информация не може да бъде третирана поверително. Тя трябва да бъде предоставена на парламента със съответните последици от това. Трети момент. Едуард Сноудън и разкритията, които направи той, бяха повратна точка. От разкритията на Едуард Сноудън насам знаем много повече в сравнение с миналото. Не би ли трябвало да се приеме обща европейска нормативна уредба за подаващите сигнали за нередности? за защитата на онези хора, които отстояват основните права, правата на човека, които разкриват престъпления, извършвани не само от разузнавателните служби в Съединените щати. Имам предвид служители от разузнавателните служби, които информират парламентаристите и други органи. Съдът на Европейския съюз вече е постановил решения отнасящи се до търговски тайни, до разкриването на нередности в дружества, от служители на дружествата. Трябва и служителите на разузнавателните служби, когато разкриват скандали, като тези разкрити от Едвард Сноудън, да имат гаранция, че няма да бъдат хвърлени в затвора. За целта трябва да се приеме обща европейска нормативна уредба. Колеги, виждате, че часа напредва. Трябва да приключим в 12.30. Трябва да дадем и думата на нашите оратори. А имам водопад тук от искания за вземане на думата, така че ще наложа време за изказване една минута, максимум две. Не знам какво време за изказване имате в националните парламенти. Знам, че в Обединеното кралство няма такива ограничения. Но с сигурност трябва да наложим време, иначе до никъде няма да стигнем. И можем да се останем и до 6 сутринта. Вие сте от Шотландския парламент, не знам там какви са ви правилата, но нека да се опитаме да се придържаме към една минута. Започваме с координатора от НП от Германия, Моника, да видим тя как ще се представи. Няма нищо лично в това, че ви налагам <laughs> такова време. Моника Холмайер нашият НП координатор. Please go ahead. Клод, ich komme auch mit zwei Minuten zurecht. Клод, мога да се справя и в рамките на две минути. Ще бъда кратка, но съдържателна. Няма никакъв проблем в взаимодействието между депутати и експерти. Когато взехме решението за SWIFT, постановихме, че данните следва да бъдат анализирани от специализирани съди, които след това да докладват на парламента. Парламентаристите не са в състояние да се запознаят до най-последния детайл с много сложни разузнавателни операции или сложни въпроси, свързани с разузнавателната дейност. Господин Штребеле, незаконосъобразно събраната поверителна информация. Какво означава всъщност незаконосъобразно събрана информация? Първо трябва да си отговорим на този въпрос – Нека отбележа също така, че поверителната информация, събрана от разузнавателни служби, с цялото ми уважение към госпожа Инфелт и всичко това, което каза тя за изтезанията и други явления, които никой от нас тук не би подкрепил или толерирал, би трябвало да има прозрачност. Но ако ние парламентаристите искаме такава прозрачност, то би следвало важна разузнавателна информация, която се предава на нас, да не попада в ръцете на медиите. Ние парламентаристите трябва да се погрижим за това, тъй като понякога, ако изтече подобна информация, може да има опасност за здравето и живота на засегнатите лица. Ако парламентаристите не спазват това правило, информацията да не изтича към медиите, то и за тях би трябвало да има последици. Защитата на подаващите сигнали за нередности. Да, трябва да защитаваме тези хора, но не бива и прекомерно да ги величаем. Трябва да предоставим ефективна защита на онези, които наистина ни подават сигнали за незаконосъобразно събрана информация, за незаконосъобразни действия. Но трябва също така да е ясно, че не трябва да изтичат данни, от които може да проистекат значителни вреди. Не мисля освен това, че от а, работата на разузнавателните служби и на службата за национална сигурност на Съединените щати не проистичат никакви резултати. Имало е много случаи, при които работата им е допринесла за разкриването на тежки престъпления и за предотвратяването на терористични актове. Имам предвид с това, че трябва да разглеждаме работата на разузнавателните служби диференцирано. Не бива да ги поставяме под общ знаменател. Austria, Peter Pills представител на Австрийския парламент, господин Петър Пилс. В момента се уча да натискам копчета. Колегата от Холандия вече ме представи. Аз съм сред онези депутати, които редовно публикуват документи на Службата за национална сигурност на САЩ и на Германската служба за външно разузнаване. Господин Штребелем очерта какъв е проблемът. Една част от дейността на разузнавателните служби е в съзвучие с закона, а една част просто е в нарушение на нормативната уредба. Защо аз в качеството си на парламентарист трябва да произвеждам едва ли, провеждам едва ли не разследване, за да си набавя е, класифицирана информация от разузнавателните служби и така да, си, да направя необходимите констатации. Мисля, че има проблем с взаимодействието между разузнавателните служби. Според мен то тук в Европа все още не функционира. Но да оставим на страна Германската служба за външно разузнаване и службата за национална сигурност на САЩ. Ясно е, поне от опита на Австрия, че борбата срещу шпионажа не работи, когато се провежда на ниво разузнавателни служби. Вече от 30 години работя в тази област и виждам, че отделните структури в отделните държави са като едно голямо семейство. Големият брат е в Съединените щати, средният в Германия, а най-малкият е в Австрия. Не можем да очакваме от най-малкия брат да разследва незаконосъобразни действия от страна на средния и на големия. Това не е възможно, защото, както в повечето семейства, най-малкият брат просто ще бъде набит и няма да му бъде дадена никаква информация. Това е положението, в което се намираме в момента в Австрия. Затова трябва да говорим не само за възможно най-ефикасно парламентарно сътрудничество, а и за това, че трябва да отделим борбата срещу шпионажа от чисто разузнавателната дейност на ниво държави членки. Благодаря. Сега от Европейския парламент Италия Катрина Ничи. Благодаря. Благодаря на всички изказали се, на всички оратори, които участваха в това заседание. Много интересна информация получихме. Темата ни засяга всички. Когато говорим за служби за разузнаване, говорим за сигурност за нашите държави. Тази сигурност минава през една редица действия. Действия, засягащи основните права, най-вече а, правото на неприкосновеност на личния живот. Разбира се, а, дейността на службите за разузнаване трябва да бъде контролирана демократично. Аз считам, че парламентарният контрол е много важен. Оценявам казаното от господин Камерон, но смятам, че можем да имаме специфични органи, които да осъществяват този контрол. Примерно, магистрати, които да получат специално обучение за работа върху този тип контрол. Това, за което говорим тук, много често са тежки нарушения, престъпни деяния от трансграничен характер, нали? И срещу това се борят службите за разузнаване. Това са престъпни деяния, засягащи няколко държави. В такъв случай трябва да имаме координация на службите. Знам, че това е много комплексно, но трябва да има координиране и съответно трябва да има координиране на контрола. Какво може да направи Европейския парламент? Обръщам се към експертите. Питам се дали не трябва да помислим по тази конвенция на съвета на Европа за достъпа до официални документи. Нека да не забравяме, че в тази конвенция се включват голям брой разпоредби. Може би това е правилният път. Може би това е инструмента, който бихме могли да използваме или който да ни служи за основа, за да изградим ефективен демократичен контрол. Тоест, да постигнем координация в глобален план, защото, както вече казах, службите за разузнаване се борят срещу престъпни деяния от трансграничен характер. Благодаря. Благодаря, Катрина. И накрая от парламентарните ни колеги от, от Португалия а именно председателя на контролният орган там, Фернандо Нека. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от господин Санчес от Испанският е, парламент. Трябва да има политически контрол. Това е много важно, защото парламентът трябва да представлява различната визия на обществото върху сигурността, но също и относно основните лични свободи и права. Не можем, разбира се, да пренебрегнем и техническото естество на темата. Трябва да имаме консултации с съветници, които да включат магистрати, експерти, които да докладват пред въпросният парламент. Това ще даде на парламента нужните условия, за да даде един технически и политически отговор на проблемите, когато става въпрос за събирането на информацията. Благодаря. Благодаря за вашата краткост Господин Стичи поиска думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да попитам какво мислите за границата на реалния контрол. Защото много често е невъзможно да се получи специфична информация по специфичните случаи. Много често говорим за информация, която идва от службите на други държави. И е много често не знаем какво се крие за дадената информация и как е получена. Имало ли е дейности, които са проведени в рамките на а, законно предвидените такива или пък е нарушен закона? Определено искам да знам какво мислите вие. Благодаря, колеги. Благодаря за това, че бяхте толкова дисциплинирани относно отреденото ви време. И искам да е, кажа, да, погледнете резолюцията на парламента. Госпожа Хома е, е говори по този сложен въпрос за подаването на сигнала. Е, знаете, е, тази резолюция беше разгледана, тук беше много деликатна дискусията тези, които не са чели резолюцията, моля, направете го. И сега вече се обръщам към професор Камерон да отговаря на тези въпроси. Um... Благодаря ви. Много въпроси бяха зададени и аз се радвам на този интерес. Първо, това, което се каза за полицията и разузнавателните агенции. А, наистина ви препоръчвам да прочетете нашия доклад от 2007 година, защото той съдържа много подробна дискусия на това как работи разузнаването. Политиците често си мислят, че е много скучно да се чете нещо, което е написано толкова назад във времето, като 2007 година, но си струва. След това, знаете, че когато нещо е много простичко, американците казват, ми събери 2 и 2. И наистина, когато имаме една огромна разузнавателна агенция, няма как тя да бъде контролирана от някакъв мъничък надзорен орган. Необходимо е да има орган, който примерно да наблюдава британските служби 7 дни в седмицата. Принципно това се прави до някъде, но не напълно. На трето място. Въпрос, който възниква неведнъж и ми се струва, че тук има нещо, което не се разбира – когато Венецианската комисия говори за парламентарния надзор. Аз разбирам, че колегите от Испания и Португалия са особено чувствителни, защото те са се борили, за да има демократичен контрол. И ето, сега като че ли някой изведнъж идва и казва парламента, тук няма кой знае каква роля. Не, аз не казвах това. Опитвах се да обясня, че има различни модели и всяка държава трябва да се избере този, който и приляга. По-скоро обяснявах какви са трудностите, когато парламентът контролира стратегическото разузнаване, стратегическото наблюдение. Също така говорих за начини на намиране на решение. Но на първо място е необходимо разрешението да се издаде от някакъв хибриден орган, който да съдържа и съдии, но в този орган може да има и бивши парламентаристи, действащите, това е малко по-проблематично. Възможно е един такъв орган същевременно да се е, направи отчетен пред парламента, както това е в Германия. Е, вие казахте, ние приемаме закони за ядрени централи, без да сме ядрени физици. Разбира се, точно това прави парламентът. Парламентът поема експертност от всички страни и след това приема закон. Това е напълно оправдано но вие не правите инспекциите в ядрените реактори, нали? Не отивате да проверите дали има пукнатини. И точно това имам предвид професионалиста, който ще отида да види къде са пукнатините. Това вече е проверката и това може да се направи от един хибриден орган или експертен орган, като се обвържи с демократичната легитимност на парламента от една страна, но разчита и на експертните знания. Така че аз не съм срещу парламента, най-малкото ето тук съм седнал в един от парламентите. След това Имайте предвид, че собствените ни граждани могат да бъдат също заплаха за сигурността. Ето водим дискусията за чуждестранните бойци. Възможно е, примерно, вие да заличавате информацията за собствени граждани, когато предоставяте информация на друга държава. Швеция, например, подбира някои данни и ги предоставя на САЩ, когато те са свързани с австрийци или финландци. Но на мен ми се струва, че би трябвало да има специфично задължение да се следи за интересите на европейските граждани. Добре е това да залегне и в законодателството и не, не да бъде абсолютно невъзможно да се предоставя информация, но да има достатъчно въпроси, които се поставят преди това. От друга страна, би трябвало и при получаването на данни да има изпълнение на критериите. Но най-вече е наистина важно да се отчетат и правата на чуждестранните граждани. Те също имат право на неприкосновен живот. Аз бих ви призовал да прочетете внимателно доклада от 2015 година. Той е много подробен, но има връзки и с предишния доклад. Стана дума и за това, че контролът не е бил достатъчен при програмите е, за незаконни прехвърляния на хора. Това наистина е нещо срамно. Мисля, че в този случай обаче контролът е бил заобиколен, защото ето вижте колко подробен доклад състави Американския сенат. Просто в случая съвсем преднамерено контролът е заобиколен заради политическия натиск. И това е проблема и с изтеклата информация, която постъпи всъщност от служители на ЦРУ. Аз не ги оправдавам, но обяснявам какво се случи. Също но тогава е било решено, че прихващането на сигнали не е кой знае каква намеса. Но имайте предвид, че много от този вид събиране на информация търси, примерно, средства за масово унищожаване или прекурсори на наркотици. Голяма част наистина не е свързана с личното следене, но все пак има и такава част и именно за това е необходим надзор от Сената. Но, както знаем, този надзор не е бил достатъчно строг. И самият доклад отчита, че е бил твърде разпокъсан, служители са си вършили много добре работата, но като цяло надзорът не е бил толкова ефикасен, колкото би могло да се очаква. Това сме включили в доклада на Венецианската комисия. Просто парламентарния контрол не си е свършил работата. Като разбира се, ако говорим за политическия натиск, винаги от министрите може да се търси отговорност, но те казват, че всичко това е било много секретно и се крият зад секретността. Благодаря господин Отмайер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за много интересните въпроси. Ще се спра, може би, на три от тях. Извинете ме, че няма да отговоря на всички, но професор Камеран вече отговори на повечето според мен е много важно да говорим за връзката между полицията, правоприлагащите органи и разузнавателните агенции. Не винаги тази връзка е достатъчно добре анализирана, тъй като отношенията не са уредени законово. И когато се обменя информация, това не става непременно по предварително законово установени начини. Ако проследим отношенията между разузнавателните служби, ще видим, че и тези отношения не са разписани обикновено в законодателството. Държавите членки често казват, че това е строго конфиденциално и не може да се уреди законодателно. Затова в някои държави членки националният надзорен орган поне може да следи каква информация се получава и по този начин да провери доколко са гарантирани основните права, преди да се изпратят данните. Накрая искам да премина към много интересния въпрос. Дали това, което се прави е позволено от закона и доколко надзорът е твърде слаб. Аз не бих опреквал надзора. В крайна сметка, достатъчно е да видим, че в много от държавите членки има закони, но аз съм съгласен, тук е необходима и известна гъвкавост, за да може службите да си вършат работата. Но имайте предвид, че ако има малко повече яснота, ако се приемат някои дефиниции, тогава и надзорните органи ще разберат по-добре какво е позволено или не на разузнавателните служби. А тези държави, които в момента правят законодателна реформа, може би трябва да помислят, да отговорят на въпроса. Достатъчно яснота ли има? Достатъчно видимост ли има? Господин Бикфърд каза, че може би се е стигнал до нивото на лендерите, но все още няма решение. Не знам. Не съм сигурен, че има достатъчно яснота и че тя е зададена от законодателните рамки в държавите членки. Много ви благодаря. Благодаря най-вече за краткостта. Благодаря и на вас, уважаеми колеги. Чудесно е, че присъствате тук и че толкова свободно и добре участвате. Няколко съобщения. Продължаваме работата си в 14.30. Нека напомня на всички, че семинарите този следобед би трябвало да ви позволят да споделите опит от собствените си парламенти за служителите, които придружават делегациите. Нека кажа, че започва заседание от 14 до 14.30 в зала Ян 4Q1. Пак ще кажа 14 до 14.30 часа. Ако имате нужда от повече информация за това, обърнете се към секретарията. На това заседание ще се разгледа работата на Европейската мрежа. Ще призова всички колеги да бъдат в залата обратно точно в 14.30, за да продължим работа. Пожелавам ви приятна почивка, но пак ще кажа, не дейте да се бавите. Благодаря ви за отличната сутрин. Продължаваме в 14.30.